Приятели, добре дошли на заседанието на Комисията по заедостта и социалните въпроси. Първата точка от дневния ред е приемане на дневния ред. Няма изменения. Втората точка ще има превод на всички езици, с изключение на естонски, малтийски и харватски. Трябва да одобрим също и протоколите от заседанието от 10 октомври и 28 септември. И така стигаме до четвърта точка от дневния ред – Европейски корпус за солидарността. Работата по този въпрос върви от известно време. Сътрудничам си с Комисията по културата в някои отношения. Нашия докладчик е, по това досие е господин Бенифай и му давам веднага думата. Благодаря. За мен е огромно удоволствие да мога да представя днес е, моя проект за становище за Европейския корпус за солидарност. Това е една нова инициатива, чиято цел е да насърчи чувството за принадлежност към европейския проект, като насърчава развитието на солидарност и други основни ценности. Идеята също е да се помогне на младите хора да подобрят възможностите за намиране на работа, засилване на техните компетентности, практически стажове и опит, които са важни за личния и професионален растеж на младите хора. Най-вероятно знаете, че програмата според мен необичайно вече започна първия и етап. Имаше обявление на председателя на комисията по време на речта му за състоянието на Съюз за 2017 година. Осем програми има в момента съществуващи, върху тях почива тази идея. Имахме през май месец публикация на всички консултации за заинтересовани страни. Сега обсъждаме регламент тук и той почива върху тези документи, които споменах. Комисията по култура води, е водеща комисия тук. Комисията по заетост, настоящата комисия, трябва да излезе със становище за предложението от това предложение, които са конкретно свързани с така наречената, така наречения раздел заетост и по-специално какво означава стаж, какво означава а, изобщо някъде някой да бъде а, за кратко време, за да придобие практика. Ние имаме ексклюзивна компетентност върху тези части на предложението. Трябва да кажа, че гледам положително на тази нова инициатива и смятам, че има много интересни новаторски елементи, които могат да дадат нов тласък на програмите на Европейския съюз, що се отнася до доброволческото е, усилие. Това е една правна рамка, която насърчава стажове, работни места в сектора на солидарността. В същото време трябва да подчертая съвсем ясно, че има и някои корекции на текста, които според мен са задължителни. От една страна трябва да има по-добро разделение на доброволческата част от онази част, която е свързана свързана с труд или работа. Много НПО в сектора държат на това. Също трябва да се засилят мерките, които са предпазни. Имам в точно тази част, която е свързана с заетостта. Ще се опитам със своите изменения да внеса такива корекции. В становището също се вижда, че основната цел на моята работа е да направя така, че този корпус за солидарност да не отваря възможност за всякакви изкривявания и злоупотреби. Трябва да се премахнат всички възможности доброволците да бъдат използвани за задачи, които би трябвало да бъдат изпълнявани в рамките на естествените трудови задължения между назначени срещу заплащане служители. Нашата комисия работи точно а, по този аспект, да се замести нещо, което би трябвало да бъде заплащано с стажанти, за да не им се плаща. Трябва в рамките на регламента а, да се запише а, също изискване за качеството на стажовете. 2014 се приеха документи, под, които са задължителни, така че а, стажовете в този корпус да са обвързани с този документ. Те трябва да бъдат а, заплатени, ограничени във времето и да бъдат качествени. Трябва също да кажа, че работните места, които се предлагат, трябва да отговарят на националното трудово законодателство, както и на колективното трудово договаряне, като не се споменават по никакъв начин или не се допускат по никакъв начин временни работни места, които имат неясен характер. Мерките за доброволчески труд трябва да бъдат предлагани от НПО или от публични институции и обществени агенции. Отново казвам, че когато е нужно да се предложи стаж, който е заплатен, той трябва да бъде заплатен, а не да се възползват от тези стажанти. Това ще е важна стъпка напред, особено имайки предвид настоящата доброволческа служба, защото в нея има стопански организации, които имат достъп до тези а, програми и не заплащат, а всъщност извличат печалба от стажантите. Нужни са доброволчески организации, НПО, а не представители на бизнеса. И приключвам представенето си с молба към докладчиците в сянка и всички останали колеги. Както се е случвало по-рано, ние сме изправени пред необходимостта да работим бързо. Нашата комисия има съвместни компетентности с Комисията по култура тук, за да улесним работата и да може бързо да се приеме това досие. Ще е добре да се съсредоточим само върху труда и стажовете. И всички аспекти, които са тясно свързани с работата ни в тази комисия по заетост. Това е всъщност един сигнал към основната комисия, че работим добре и в добро сътрудничество, без да настъпваме другата комисия. Нужно е Европейския парламент да има ясен мандат за преговорите и триалозите с съвета. Благодаря за внимание. Благодаря ви, господин Бенефей. Госпожа Клун не е тук. Затова дам думата на господин Руа, който я е замества. Благодаря, да, госпожа Клун се извинява, но тя ми даде своето изказване. Тя иска да благодари на докладчика за изготвеното проекто становище. Тя споделя идеята, че солида... корпуса за солидарност е е една добра инициатива и добра възможност за всички млади хора в Европа. Тя тръгна добре. Има повече от 3000 млади хора, които са се записали за участие. Например, имаше участие от тяхна страна при операциите, свързани с земетресението в Италия. Младите хора ще имат възможност чрез този корпус да изразят своята солидарност. Освен това ще придобият и практически опит. Но този опит не може да замества един истински труд. За това те а, трябва да имат а, възможност а, да упражняват обществено полезен труд, а, като а, придобиват а, опит, който могат да приложат в други сфери на а, своята професионална практика. Приветстваме също разделянето на доброволческата а, дейност а, от а, въпроса за корпуса за а, солидарност. Освен това, тя счита, че предприятията трябва да могат да участват заедно с социални предприятия, които са с нестопалска цел. Тя чита, че контролът през последните седмици, както стана ясно по време на изслушванията, е нещо изключително важно за успеха на програмата. Трябва да се развият е, необходимите рамки. Тя отново благодари на докладчика, както и на докладчиците в Сянка за тяхната ангажираност е, и е, е готова да продължи работата по това досия. Благодаря, господин Рулан. Сега давам думата госпожа Зитнанска, но тя не е в залата. Някой замества ли я? Няма да. заместник. Госпожа Харкин. Имате думата. Благодаря ви. Съжалявам, че закъснях малко. Аз съм се запознала с проектостановището, но въпреки това се извинявам. В голяма степен съм съгласна с измененията, които бяха представени. Ние трябва да сме много предпазливи за разделянето на двете оси и да има разграничаване между доброволческата дейност и полагането на истински труд. Има дебати относно това дали трябва да има изобщо направление, свързано с заетостта. Но като се има предвид че не е едно е също това, което обсъждаме сега с доброволческата служба. Читам, че трябва да се гарантира разграничение между доброволческата дейност, стажовете и намирането на работа. Друг въпрос, който се разглежда от докладчикът, се отнася до частните и публични организации. И тук е, той иска да се примахне възможността частни предприятия да могат да се използват е, от стъжанти. Аз бих искала да обсъдя този въпрос допълнително с него. Зная какво има предвид, е, но аз имам няколко съображения. На първо място, участващите организации, така както се наричат, дали ще плащат за стъжантите. Това са ресурси, които не бихме имали на разположение в противен случай. Може би е възможно, вероятно, някои от тези, които искат да заемат такива места за стъжанти, да са готови да полагат такъв вид труд. Аз съм готова на дискусии. Струва ми се, че трябва допълнително да обмислим тези въпроси, дали да включим или да изключим този въпрос. Ако решим да го включим, трябва да гарантираме, че текста ще бъде така формулиран, че частните компании да могат да се използ... възползват от европейски фондове по този начин. Подкрепям също докладчика и гледната му точка за работните места и стажовете, че те трябва да се базират на писмено споразумение, където да са заложени цели, свързани с обучението, придобиването на умения и прочие. Трябва да сме наясно какво точно искаме. Има и друг въпрос, който се отнася до единия портал. Аз съм склонна да се съглася с идеята за такъв единен портал. Мисля, че това е ясно. Хората знаят какво търсят. Но вече е свършена доста работа в този сектор, така че всяко предложение, което правим в това отношение, не трябва да заличава свършената до сега работа. Това предложение трябва да действа добре. За целта трябва да добавя стойност към онова, което вече се наблюдава в сектора, което е значително. Една от сферите, в която имам несъгласие с докладчика, вероятно ще трябва да го обсъдим допълнително по изменение 18. Там се говори за доброволческата дейност, за а, а, доброволческа дейност на пълен работен ден, на половин работен ден или в свободното време. Мисля, че трябва да обсъдим тези въпроси и да видим по какъв начин може да формулираме този текст. Подкрепям изменение 19. Трябва да гарантираме, че няма да има възможност да се замества истинската работа. Мисля, че нашите сътрудници вече са обсъдили този въпрос. Мисля, че е свършена доста добра работа. Очаквам да продължим да си сътрудничим по-нататък с докладчика и с докладчиците в сянка. Благодаря ви. Благодаря. Господин Хетман ще замести госпожа Ситнанска. Имате думата. Благодаря ви. Ще бъда кратък. Аз участвам в работата в, по този документ в комисията Реджи. Това становище е доста разумно. Докладчикът е свършил много добра работа, наистина. И приветствам това. Приветствам и идеята да има Европейски корпус за солидарност – който да почива на доброволческата идея. Но по-скоро искам а, да се осигурят работни места и съм доста озадачен от хода на дискусията. Някои хора искат да ограничат а, или дори да се откажат а, от а, въпроса за работни места и стажове изцяло. Аз считам, че чрез този корпус младите хора ще се научат на солидарност, на емпатия, на солидарност и към онези млади хора, към които ние трябва да проявим нашата солидарност, осигурявайки работни места. Ние трябва да положим всички усилия, за да помогнем на младите хора. И то по съвсем конкретен начин. Всяко едно работно място, създадено в Европейския съюз, е изключително ценно. Хората така ще знаят, че мислим за тях, не само, че държим на това те да придобиват нови умения, но и да могат на практика да ги прилагат. Благодарение на този нов инструмент те ще могат да си намерят работа, може би за пръв път от дълго време. Е, и това е изключително важно. Нека да помислим за Европейския корпус за солидарност и като начин за проява на солидарност към младите хора, които нямат работа в много от държавите членки. Благодаря ви. Благодаря ви. Пимента Лопес има думата. А, всъщност искам да допълня нещо, госпожо председател. Аз не замествам а, госпожа Зитнанска, аз съм а, депутат от а, ЕКР. Депут, тя, коя, депутатка от а, а, ЕКР, а пък аз съм от НП и работя по този доклад в комисията Реджи. Да. Сега господин Лопес има думата. Да, из... разбирам това объркване. Ние имаме доста резерви по предложението, направено от Европейската комисия. Искам да се спра на текста, а не толкова на становището, изготвено от докладчика. Има някои разминавания по това предложение вчера в рамките на а, инициативата. Ние говорихме за недекларирания труд, а, за този труд, който се полага на черно е, и използването на доброволческия труд в замяна на истински труд. Е ясно трябва да се каже какво се цели с това предложение, че в крайна сметка е, труда, който е без възнаграждение, създава уж впечатлението, че проявяваме солидарност към младите хора, но това не е, е истина. Ние не сме съгласни с идеята, съгласно която Европа е създадена на базата на солидарност, защото това не е така на практика. Ние наблюдаваме за много дълбока криза в Европейския съюз, именно поради липса на солидарност, не само по отношение на хората, но и между държавите. Затова имаме някои резерви по програмата, която се представя, тъй като тук не се представя нищо ново чрез този Европейски корпус за солидарност, защото имаме служба за доброволческа дейност, имаме множество други инициативи и програми, които в известен смисъл обхващат това, кое е включено в проекта, който обсъждаме сега. Просто тук се създава една а, фасадна представа за солидарността. И това е въпрос, който е поставен на, на много различни места от други инициативи. Създават се и други европейски корпуси с участието на младите хора. В миналото те също представят ни като начин на младите хора да придобият знания и умения. Ние сме съгласни с безпокойствата, изразени от докладчика. Измененията, които са внесени от докладчика, са положителни според нас. Ние знаем, че имаме ограничени правомощия като комисия по заетостта по това досие. Комисията по културата е водеща Има а, опити да се замени а, доброволческата дейност с а, а, стажове и истински труд. Но така или иначе ние ще подкрепим предложенията на господин докладчика. Жоел Мела не е тук. Замества господин Марта. Благодаря. Аз високо ценя това, което беше казано от докладчика БНФИ по този доклад за Европейския корпус за солидарност и особено гаранциите, които искат да се внесат, за да се защитят младите хора, да не се оставя инициативата на държавите членки регламентът, правилата за правото на труд, на обучение и прочее в държавите членки да бъдат прилагани. Аз читам това за доста интересно. Развиването на чувството за солидарност, развиването на доброволчеството е добра идея. Комисията има тази добра идея господин Бенефай споделя някои безпокойства, които бяха изразени от предходния оратор и то е съвсем открито. Не става ли дума, тъй като се обръщаме към младите хора от 80 до 30 годишна възраст, когато си на 30 години, не си чак толкова млад. Ей, така не замаскираме ли малко данните за безработицата. Дали няма да става дума да се намери нещо, с което да се занимават младите хора в възрастовата група от 18 до 30 годишна възраст, възраст. Дали не става дума за това да се злоупотребява с доброволчески труд, който да не бъде заплащан. Казва се, че това е възможност за младите хора да придобият умения, да могат да се намерят работа, но дали това придобиване на умения ще бъде сертифицирано по някакъв начин. Това е неформално обучение. Дали ще разполагат с някакъв документ, където да се зачита придобитият опит. Това би било нещо ценно. В крайна сметка, дали не става дума, надявам се, на една голяма комуникационна кампания от страна на Европейския съюз по отношение на солидарността, на доброволчеството. за да покажем, че Европейския съюз все пак служи за нещо но това ще бъде на гърба на младите хора на възраст между 18 и 30 години. Мисля, че господин Бенифей е свършил отлична работа, но все пак трябва да се намери някакъв изход. Давам думата на госпожа Шойдрова. Благодаря за това, че ми дадахте думата. Благодаря на колегата за работата, за измененията. Европейската комисия иска корпусът да бъде за младите хора, за да може те да участват в доброволчеството, както и да придобият професионален стаж. Т.е. тук има два варианта за младите хора в Съюза. Така те ще проявят солидарност, но и ще извършват доброволен труд. Ние в тази комисия трябва да говорим повече за работни места, за стажове, Мнозина от вас говориха за това, че вече имаме инициатива за гарантиране или за гаранция при младите хора. Програмите са сходни, казвате вие, но тази конкретна програма няма да се занимае единствено и само с трудови въпроси или с заетост. Затова съм съгласна с господин Бонифей. Доброволческият труд наистина да бъде само доброволен за добиване на опит. Това е пътя напред, да се направи разграничение между доброволния или доброволческия труд и другия вид полагане на труд. Шедоу буде významně. Аз съм докладчик сянка на Комисията по култура и ще изляза също с изменения за волонтарията. Искаме доброволческата служба на Европейския съюз да не изчезне. Искаме да продължава да бъде част от всички инициативи за доброволчески труд. Тази служба вече 20 години съществува, не може да изчезне просто така. Те трябва да имат възможност да продължат. За съжаление, Европейската комисия в своето предложение ясно казва, че в момента, в който влезе в сила този нов регламент за Корпуса за солидарност, доброволческата служба ще изчезне. Няма да е част от новата инициатива, за съжаление. Затова Комисията по култура ще работи в тази посока – ще излезем с изменения, свързани с доброволната част на, доброволческата част на това предложение. Ще подкрепим изменения и на доброволчика. Благодаря. Има ли други бележки, коментари? Господин Бонифей, ако искате да добавите нещо. Sì, grazie. Non voglio dilungarmi troppo perché ho dato... Искам да говоря дълго, тъй като Казах основните неща при първото си изказване. И слушах изказванията на докладчиците в Сянка. Искам да им благодаря за конструктивния подход в дискусията. Те подчертаха основните моменти. Удовлетворен съм от работата до момента. Има и разминавания в становищата, но съм убеден, че ще можем да стигнем до общи заключения накрая. Две неща искам да добавя обаче, два елемента към това, което вече бе казано от колегите. Първо към колегата Харкин. Надявам се да работим с нея по този въпрос още, но нека кажа и тук, че не става дума за сблъсък между обществения, публичния сектор и частния сектор. Не. Говоря за организации с стопанска цел, организации, които не са с стопанска, с идеална цел. Затова правя такова разграничение за доброволческата част. Казвам, че у нези, които са организации с стопанска цел, трябва да могат да заплащат стажовете. Това е сложна тема, най-сложната част от предложението можем да се опитаме да намерим компромис и тук, за да има общо решение. Искам да добавя, че 23-то изменение, говоря на колегата Мартан в случая, да, в 23-то изменение конкретно се споменава сертифицирането. Това е едно от исканията, които, идваме, които идват от младежките организации, т.е. неформалните компетентности да могат да бъдат признавани, които проистичат от опит като този. Пак благодаря на докладците в Сянка за извършената работа, за всичко това, което казаха днес. Обеден е, съм, че ще работим заедно, ще можем да сближим позициите си, независимо, че са различни, но мисля, че отправната е, ни точка е желанието ни да работим по този важен проект и затова искам да благодаря на всички ви. Благодаря. Uh, also... Мисля, че имаме време за коментар от страна на Европейската комисия. Кой ще вземе думата? perhaps, or Madam Vella. Thank you. I will, I will start. Thank you, Madam Chair. I will start. Да, благодаря, госпожо председател. Аз съм от Генерална дирекция Образование и култура. Ще направя някои общи коментари и след това колегата Убе ще говори за заетостта а се казва Манита Вела. Благодаря ви. Много се радваме, че протича този дебат с вас и че можем да чуем становището ви. Благодарим също и за възможността да обясним или да коментираме. Преди да стигна до основните точки в изказването си, искам да засегна два елемента, а, за да дам пояснения. Първо, що се отнася до системата EVS. Тоест, волонтариатът или службата за доброволчество на Европейския съюз. Много се радвам, че депутатите са удовлетворени от работата на тази служба. Името като такова няма да се използва, нито съкръщението, но това не означава, че искаме да хвърлим на вятъра тези 20 години доброволчески опит. Искаме да се възползваме от този опит и да засилим, увеличим, разширим дейностите, като ги включим в рамките на корпуса. Що се отнася до валидацията, мислихме по този въпрос, да видим дали ще има възможност за припознаване или признаване. В четвърти член съвсем ясно го споменаваме. Казваме, че очакваме опитът да бъде признат. Това е неформален опит. Отново може да използваме службата за доброволчески труд, където имаше съответна пътека, по която се извършваше признаването на този опит. Има препоръка за сертифицирането и признаването на неформалното обучение. Това ще помогне на държавите членки да признаят опита, който е придобит в корпуса. Още нещо. Свързано и с становището на господин Бенифей. На първо място. Transnational. Трансгранични доброволчески дейности, 14-то изменение. Там предлагате стажове с а, трансгранично значение. След това говорите за изключения за млади хора в неравностойно положение. Искаме такива места за стажове за млади хора, които може би не могат да бъдат наречени точно с това определение, което сте записали. На първо място има голям интерес не само да има трансграничен опит, но и опит в самата страна. Това особено се отнася, разбира се, за онези, които са в неравностойно положение по някакъв начин, но не само. Не искаме да изключим заинтересовани млади страни, е, извинете, хора, които полагат грижи за деца, за възрастни хора. Те проявяват вече солидарност и може би искат да се присъединят и към тази инициатива. Понякога млади хора в неравностойно положение не винаги биха искали да живеят под е, шапката на този етикет или да трябва да доказват, че са такива. В а, е, не всички държави членки има национални механизми за това и ще е жалко да изключваме млади хора или да има неравни възможности в Съюза за младите хора, а, е, в зависимост от това къде живеят. Поради тази причина искаме и а, стажове в конкретните страни. Преди дебата се, говор, се говореше също за това, кои организации могат да участват. Вие предлагате, господин Бенифей, разделение между организации с стопанска и тези, които са с идеална цел. И казахте, че тези, които са с идеална цел, могат да участват и в два, двете части доброволчески труд и стажове. А, онези с стопанска цел не могат да участват в доброволческата част. Да, ние сме съгласни с основния принцип, че доброволческото, доброволческия стаж не може да бъде използван за заместване на реално работно място, което някой трябва да получава заплащане. Не е това идеята. Но Това не зависи от а, вида дружество. А, всичко зависи от работата, която ти се предлага. Не искаме да насърчаваме незаплатен труд. Такъв нито в стопански организации, нито в нестопанска, с такива с нестопанска цел. Има други мерки, които се използват в службата за доброволчество, чрез различни механизми, за да сме сигурни, че това, което се предлага е точно доброволчески труд, а не е а, труд, който просто не бива заплатен. Така че това не зависи от това какъв тип е дружеството, с каква цел е учредено. В миналото имаше ясно разграничение. Сега нещата са по-размити, или поне има по-голямо многообразие, има големи корпорации, които създават, например, фундации от една страна, от друга страна има и малки организации, които по избор, а понякога и защото няма средства, създават социални предприятия, кооперации и други, за да могат да оцеляват занимават се с търговска дейност, за да компенсират липсата на публично финансиране. Не бива да създаваме такова въздействие, макар и нежелано, да дадем възможност големи корпоративни организации да могат да участват със своите фундации, а малките да не могат заради тази си дейност. Тоест да ги изключим тези доброволчески организации, които, да речем, са създали кооперация. Трябва да приключа, тъй като времето ме притиска, припомнихте ми го. В доброволческата служба имаме система, която дава възможност дружествата да участват, ако това е част от един от потоците инициативи при нас. Разбира се, че предпочитаме тази система и не искаме да изключим организация с стопанска цел, защото може въздействието а, което се постига, да не е това, което сме планирали. Извинявам се. Ако ми... Извинявайте, аз съм от генерална дирекция за етост и аз искам да ви благодаря за това становище. То е много важно в междуинституционния процес. Чудесно е, че подкрепяте измерението за етост на корпуса това е нещо ново в сравнение с службата за доброволчески труд, която съществуваше до момента. Даваме на младите хора много нови възможности в тежки времена. Искаме да направим всичко възможно, така, щото намерените места за стаж да са висококачествени. Ние искаме да има заместване на задачи, които би трябвало да бъдат заплатени, не искаме ефтин труд, искаме стажовете да бъдат заплатени. В съветът Имаше доста а, така твърди становища, да има отказ от заплатените стажове. Има правила за работно време, те трябва да бъдат прилагани също по време на стажовете, организирани от корпуса. Трябва да има ясно разграничение от отделните дейности. Това е така. Така че вашия принос в тази посока е много важен. И накрая за сроковете. Знаете, че това е част от съвместната декларация и би трябвало или се очакваше да приключи тази година. Част от вас най-вероятно са чули, че вчера на Корепер имаше напредък, имаше широка подкрепа за компромисния текст на председателството. Нещата сега отиват в съвета, всъщност отиват след две седмици в съвета. Хубаво е, че в парламента се напредва с работата. Надяваме се да се постигне съгласие между двете парламентарни комисии, за да може максимално бързо да започнат а, триалосите. Благодаря. От докладчика нещо съвсем накратко. Заповядайте. Благодаря. Искам да добавя след всичко, което чух от комисията, че в моето становище, като докладчик, ще бъда кратък. За да може това да послучи за пример за бъдеще и в доброволческата част, и в онази част, която се занимава само с заетост и намиране на места за стаж, нещата трябва да са по-добри от съществуващите. Смятам, че трябва да има такова разграничение не по другите аспекти, но само по тези аспекти, свързани с целта на дружеството, стопанска или не стопанска. Не може стопанските, унези с стопанска цел да имат доброволци. Те могат да си плащат. Затова имам такива предложения за изменения, които, са, които променят първоначалното предложение на Европейската комисия. След това стажовете в конкретни държави. Разбирам, но не искам да отнемем инициативата на държавите членки, които нямат национални схеми за доброволци, за да не ги правят и в бъдеще, тъй като те нямат такива. Звесках да огранича тези стажове до такива групи, които са в неравностойно положение. Трябва да подчертаем европейското измерение ако държавата членка няма такава схема, това е нейна отговорност, ако има нещо, което тя не извършва. Благодаря. Крайен срок за изменения 15 е ноември. По обяд. Приемане е в комисията по заетост 11 януари и гласуването в Комисията по култура е на 23 януари. Много ви благодаря за изказванията. Сега преминаваме към пета точка от дневния ред. Изменение на делегиран регламент на комисията по отношение определенето на стандартни таблици на единичните разходи и еднократни суми за възстановяване на разходи от комисията на държавите членки. Давам думата на Европейската комисия. Господин Дипиетр Антонио, който е ръководител на звено. Заповядайте. Please. Благодаря, госпожо председател. Много благодаря на всички членове на Европейския парламент за отправената към нас покана за осъществяване на размяна на мнения по една доста техническа, но много важна тема, защото става въпрос за упростяване на начина по който се а, прилага Европейския социален фонд на място. Всичко това е свързано с приложение на член 14.1 от регламента за Европейския социален фонд, който позволява на комисията да има правомощия да приема делегирани актове за издаване на опции за упростени разходи. Малко фонова информация. Смятаме, че с, че с тази опция ние имаме възможност да упростим административното бреме за държавите членки и за управляващите органи, които не са задължени да докладват за реалните разходи на базата на фактури, а могат да предоставят информация съгласно а, договорените стандартизирани таблици на единичните разходи, които са съгласувани в делегираните актове, прияти от комисията. Сега вече сме стигнали до четвъртото изменение и този инструмент е изключително полезен и благодарение на Европейския парламент, който оказа сериозна подкрепа на различни етапи през последните години. Делегираният акт може да покрива различни операции и всяка държава членка, която проявява интерес в предоставянето на упростени подобни опции. Тази опция за упростяване се възприема от държавите членки, защото делегираният акт дава правна сигурност. Това означава, че държавите членки могат да използват тези опции за упростяване. Това дава и сигурност по отношение на аудитирането и ощетоводяването. Това означава, че делегираният акт гарантира, че а, взаимодействието по одита е между Европейската комисия и държавата членка и а, спира до тук, а държавата членка може да при, предприеме необходимите щетоводни счетоводни практики, които да отговарят на националното законодателство и за бенефициерите. Тук се включват различни операции, включително и обществените поръчки. Всичко започна през 2015 година с делегиран акт 2195, прият на 9 юли 2015 година. Правният инструмент е доста семпъл. Има основен елемент, който не се променя в измененията. Определя се приложното поле, определенията за тези опростени опции, сумите и възможността да се опрости самият законодателен акт. Това, което се променя в тези изменения са техническите приложения за актовете за изпълнение. В първия делегиран акт от 2015 година двете приложения, които покриваха двете страни Франция и Швеция, които са пионери в тази област, защото там бяха обхванати първите няколко операции за упростяване. С първото изменение от 2016 година, ето виждате на екраните, се въведоха пет единични разходи за Чехия и две за Белгия. Това беше последвано с, от второ изменение от 31 октомври 2016 година с допълнителни единични разходи за Чехия и нови за Малта, Италия, Словакия, Германия и Нидерландия. И така достигнахме и до третото изменение – което ще влезе в сила и ще бъде публикувано в официалния вестник идната седмица на 15 ноември и ще влезе в сила 20 дни по-късно. Тук се включват редица държави членки, които приемат този вариант за упростяване. Техния брой става 13 и има нови страни Австрия, Литва, Полша и Румъния – а също така и изменение към опростените единични разходи Чехия, Малта, Италия и Словакия са включени в това направление. Третото изменение включва и а, една опция за опростяване на единичните разходи за Швеция. Това е за приоритет на ОС 1 от оперативната програма за Швеция. Четвъртото изменение. Тук доста бързо се придвижиха тези слайдове, нещо се случи, но така или иначе четвъртото изменение подлежи на дискусия днес. Ще размени мнения по него днес. Тук са включени две направления за единични разходи за Франция и Швеция, единични разходи за Германия и за първи път за Кипър. Кипър с четвъртото изменение означава, че ще се включи в общата група за единичните разходи, с което броя на държавите членки става 14. За какво се касае това изменение, най-вече за Швеция? Моля да ме извините, но имаме проблем с устройството, което ни помага да придвижваме слайдовете. Изменението за Швеция допълва третото изменение, където комисията пропусна а, второ направление, втори елемент в единичните разходи за приоритет на ОС 2 от оперативната програма за Швеция. Имаме изменение за Франция за инициативата за младежка заетост. Тук става въпрос за ставка за промяна за лице от 3600 на 6200 евро. Това се обосновава с повишените разходи за индивидуализирания подход в рамките на инициативата за младежка заетост за подкрепа на младеща. Тук в това изменение са включени и три нови единични разходи, в което включва развитието на училища в Германия. Това обхваща Германия за опциите, които са свързани с упростяване на единичните разходи и два случаи за единични разходи за Кипър. От една страна за училищата и приобщаването и дейностите за приобщаване, където има дневни ставки за изпълнението на тази мярка и друг единичен разход, свързан с разкриването и функционирането на централна администрация за общо полезни служби и услуги услуги. Това се определя на месечна основа на базата на нивото на заплащане. Всичко това е толкова технически сложно, но така или иначе има и конкретни примери за изпълнението, което води до реално упростяване за държавите членки и управляващите органи. 14 държави членки се покриват, почти 7 милиарда от разходите в това направление се покриват от подхода за упростените единични разходи. Не става въпрос за експеримент, а една наистина обща реалност за упростяване на работата на място. Това ще се насърчи допълнително в рамките на програмния период 2014-2020 година и очакваме след 2020 година в рамките на новата многогодишна финансова рамка тази дейност да продължи. Благодарим на парламента за работата по регламента Омнибус, което дава възможност за разширяване на дейността по Европейския социален фонд и благодарим на парламента за усилена съвместната работа по а, различните етапи на измененията и на този последен етап. Благодаря. Благодаря, господин Пирински поиска думата. Заповядайте. Да, благодаря съвсем накратко. Бих искал да благодаря на комисията за направеното изложение. Наистина смятам, че е изключително удачно тази тема да се включи в дневния ред, най-вече по причините, които бяха вече очертани, а именно опростяването на тези опции за единичните разходи е много важно за бенефициерите. И има реален интерес и смятам, че чрез нашата комисия в парламента трябва да подкрепим изпълнението и прилагането на тази опция. Бих искала да приканя колегите от комисията, ако считат, че това е удачно, да се продължи допълнително с това начинание по регламента Омнибус, където се покрива и този член 14 от регламента за Европейския социален фонд. Ако не греша, това, което се обсъжда, е включването на текст, където да има кръстосана препратка – и по този начин да се подпомогнат потенциални бенефициери да намерят необходимия текст в други законодателни текстове отвъд регламента за Европейския социален фонд за условията за използването на тези упростени опции. Така че ако те наистина имат възможността да включат изречение или две където да се прави тази кръстосана препратка и този конкретен член. Смятам, че това ще улесни работата на бенефициерите. Благодаря. Председателката. Кой поиска думата след това? Госпожа Харкин и след това ще помоля комисията да отговори на въпроса на господин Пирински. Преди това госпожа Харкин. Да, благодаря от името на колегата Карвиш Алмар. Той ме помоли да кажа, че що се отнася до нас, наистина това са много технически, но ясни изменения. Благодаря за предоставените пояснения няма за нас никакви проблеми и се радваме, че Кипър е включен в списъка с страни, които могат да използват тези а, опции. Имам един въпрос какви данни се предоставят от държавите членки, така че да можете да направите изчисленията за тези опции за упростяване и дали правите някакви прегледи периодично или спонтанно, без участието на държавите членки. И накрая един личен коментар. Радвам се да видя, че 50% от държавите членки използват тези опции за упростени разходи, защото смятам, че това ще елиминира прекомерната бюрокрация. И въпросът ми към комисията е следният – Възможно ли е, вероятно ли е други държави членки да са демонстрирали интерес към използването на тези методи? Благодаря. Благодаря. Сега ще ви помоля да отговорите на поставените въпроси. Много благодаря за изказванията, за въпросите от страна на депутатите в залата. Ще започна поред с въпроса на господин Пирински. Окончателният триалог поне с комисията по заетост и с съвета. И разбира се, това е неизменна част от законодателния акт, който се предлага и който до момента има някаква договореност в рамките на триалога. Радваме се, че триалозите, както вече казах, се стремят не само да запазят тези упростени мерки в рамките на регламента по Европейския социален фонд, но и да ги разширят към пълната структура на инвестиционните фондове, и по този начин всички тези фондове могат да претърпят е, основна категорична процедура по упростяване. Така че наистина от страна на комисията бих искал да отправя положителните ми бележки за постигнатото в хода на дискусиите в триалозите. Що се отнася до въпроса, който поставихте за данните, Държавите членки ни предоставят исторически данни. Тоест, изчисляването на разходите не се прави произволно, изпращат се преценки за разходите на базата на историческите данни, които са били обект на одит от страна на държавите членки в целия процес. Така че преди това да стане част от делегиран акт, имаме гаранция, че тези данни са представителни за реалните разходи и реално могат да заменят реалните разходи. Това е опростяването. Това е един подход. Пропуснах да спомена още един подход, който въведохме в третото изменение на делегирания акт, а именно, че за първи път на общо европейско ниво има опростена опция за разходите, за разходи в сектора на образование съдържанието. Тук подходът е по-различен, защото почива на данни от Евростат по отношение на участници на различните нива на образователния процес, различните образователни нива, изкет нива, които се предоставят от държавите членки и данните се публикуват от Евростат. Тоест използваме тези таблици, които въжат за конкретна държава с съотношенията на разходите. Държавите членки могат да използват тази информация, не са задължени, могат доброволно да ги използват, ако считат, че това ще упрости работата и подходът им. Да, наистина 50% от държавите членки следват този подход, но ставаме свидетели на повишен интерес над тези 50% всеки път, когато се добавя нов набор от разходи, където има тази възможност за упростяване, има интерес и от други държави членки, които не са част от тази лига до момента и те демонстрират ясен интерес. Имаме много проактивен подход по тази, това направление, защото се опитваме да предоставяме информация, да обучаваме, осигуряваме подкрепа на място, благодарение и на колегата, който е тук до мен отясно, за да могат държавите членки да следват този подход за упростяване. Така че оптимистични и настроени сме, че в бъдеще ще има още по-голямо участие. Според нашите прогнози до 2020 година около 35% от Европейския социален фонд ще се изпълнява на тази база с упростените единични разходи и това е много окоръжително за нас, дори и в контекста на преговорите за следващата многогодишна финансова рамка. Thank you. Благодаря. Благодаря на вас. Графикът е следният. Срок за възражение в рамките на нашата комисия е 13 ноември, а срокът за възражение от страна на съвета или пък за удължаване на сроковете е 20 декември. Това означава, че вече можем да преминем към следващата точка от дневния ред. Мисля, че проведохме много оживен а, дебат по време на обята вчера в, по тази тема, а именно противодействие на недекларирания труд. Смятам, че това е е, но беше много полезно и интересно събитие. А сега ще продължим с дискусията по тази тема в рамките на нашата комисия. И ще започна като дам думата на експертите. Господин Корел от страна на комисията не е тук, разбирам. В такъв случай Започваме с господин Ив Кайл С. Господин Калдес, извинете, който е делегат от френската делегация и съпредседател на платформата. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Надявам се, че господин Орги Корел ще се присъедини към нас за да изслушаме неговото изказване. Той ще говори по бюджетните аспекти, как функционира платформата. Аз съм предвидел да говоря за първата равносметка от гледна точка на бюрото и от гледна точка на френската държава. Ще бъда кратък. Да се представя накратко. Аз ще ви представя резултатите от работата до тук по платформата и какви са предизвикателствата пред нас. Като съпредседател и представител на Франция, пет е, е, години преди да поема тази доброволна дейност, е, съм се занимавал с въпроси, свързани с заедостта в Франция към инспекцията по труда с акцент върху противодействие на недекларираният труд, създавайки специална бригада за целта, която работи ефикасно от една година. Не съм в тази функция, но продължавам. Представлявам Франция. Бюрото на платформата, в което влизат председатели, двамата са председатели, Луис Ренарс от Литва участва заедно с мен в работата на бюрото. Заедно с комисията и секретарията работим в тясно сътрудничество. Искам да подчертая качеството на добрите отношения на комисията и на съпредседателите. Нашата роля не е само допълваща, по-скоро на наблюдение, за да могат нашите предложения да бъдат отчитани. Ние редовно провеждаме срещи, телефонни разговори, видеоконференции, за да следим изпълнението на програмата и евентуално да се внесат някои корекции при необходимост през годините. Относно резултатите, на работата на платформата. Има анкета за удовлетвореност. Тя беше проведена сред членовете на платформата, социални партньори също. Получихме 20 отговора от платформата, 23 е отговора от държавите членки, за да се види какъв напредък е постигнал платформата по изпълнение на поставените цели на своята мисия. Участниците считат, че платформата изпълнява своите своята мисия и задачите, които са поставени. 43% счита, че резултатите са добри или много добри и 46% считат, че може да се подобри допълнително работата. Като цяло, това са добри резултати. Когато говорим по-конкретно по отделните теми, по които работи платформата, на първо място най-голямо удовлетворение има по отношение на обмена на опит между държавите членки и начина на работа на различните организации, които имат различен начин на работа. Така ние разбираме по-добре как работят нашите колеги, как се справят с съответните проблеми. Втората тема, по която има висока степен на удовлетвореност, е свързано с компетентностите. Счита се, че експертите, които участват в нашата работа, са много компетентни. И това ни позволява да знаем по-добре как се развиват нещата в държавите членки, във всяка една от нашите държави. Там, където мнението е малко по-умерено, се отнася до ефекта от действията на платформата върху капацитета на различните органи за подобряване на тяхната дейност – и относно капацитета на платформата да накара държавите членки да засилят своята дейност, но това е отговорност на всяка от държавите членки. Членовете считат, че платформата е полезна също и за това, че се придобиват нови компетентности също и подобряване на административната дейност в държавите членки. Това е тема, която също буди висока степен на удовлетвореност. Колегите също високо ценят, че могат да изслушат своите колеги, които могат да им представят начина си на работа. По време на пленарните сесии ние имаме тематичен ден, който ни дава възможност да създаваме контакти помежду си и да обсъждаме приоритетни теми. Що се отнася до представителството на платформата в държавите членки, констатацията, която можем да направим е, че има по-добро споделяне на информация между представителите на платформата и съответните организации в тяхната страна и не в такава добра степен с останалите органи за контрол, така че тук трябва да се направи повече за споделяне на това, което се прави в рамките на платформата. Какви ефекти можем да посочим? Благодарение на платформата има контакти, които се установяват с други държави членки, за да се подобри сътрудничеството или обмена на опит или да се осъществяват проекти по съвместен контрол Близо 70% от запитаните държави са съгласни с това. Останалите се очаква да отговорят през едните месеци. Ясно е, че хората посочват, че наученото в рамките на платформата им е дало възможност да, работят по-добре в своите държави членки. Във Франция, например, ние считаме, че този холистичен подход е изключително полезен. Относно ролята на това да имаме един форум, където да се обменя информация, да се създават контакти между държавите членки и службите, които се занимават с тези проблеми. Бихме могли в този смисъл да кажем, че платформата изпълнява своята мисия, тъй като тя създава възможности за сътрудничество на място, за трансгранично сътрудничество ежедневно. Институционалната рамка на платформата, както и европейската рамка, създават някои пречки да се доблишим до това, което се прави на, на място през следващите години трябва да се направи нещо повече по отношение на въпросите, свързани с контрола. Освен това, има известна негъвкавост, що се отнася до търговете за изпълнение на съвместни проекти. Това бих искал да ви кажа на този етап. Благодаря за вниманието. Благодаря ви много. Аз не ви Казах в началото, че всеки от вас ще разполага с по 5 минути, тъй като имаме много наситен дневен ред. Сега искам дам думата на господин Хорхи Корел. Той е директор, отговарящ за трудвата мобилност в Европейската комисия. Той е председател на платформата. Имате думата. Благодаря ви много. Съжалявам, че закъснях но има по-строг е, контрол по сигурността, какъвто не очаквах е, при влизането в парламента. В е, комисията ние разглеждаме платформата като успех в обсъжданията с съвета, с парламента. Едва ли господин Пирински ще ми опровергае, че имаме конструктивни отношения. Имаме един инструмент, който е действащ и всъщност доказва, че действа. Относно състава на платформата, председателства се от комисията, така е посочено в решението. Има и двама са председатели от държавите членки. Мисля, че това е изключително мал, важно. И в и Ренар са председатели. По този начин се дава насока за това какво да се включи в пленарните заседания на платформата. Относно представителите на държавите членки, тук имаме разнообразни представители от данъчните, от администрации, от трудовите инспекции и прочие. Също представители на синдикатите, както на европейско ниво, за различните отрасли, но и по отделни отрасли, което също дава по-голяма задълбоченост на работата на платформата. Това е на първо място. Накратко за историята, какво се случи през тази година. В началото имахме някои проблеми, докато започнем да действа платформата. Трябваше да приемем правилник, трябваше да изберем бюрото. Основното, което искам да подчертая, е, че имаше желание почти от страна на всички членове на платформата, които намират тази платформа за полезен инструмент. Има цял набор от действия, които могат да се прилагат от държавите членки, от социалните партньори, за да се противодейства на недекларирания труд. Ние се умяхме да приемем благодарение на гъвкавия метод, който прилагаме, амбициозна и прагматична двогодишна работна програма. Ние проведохме пленарни разисквания, създадохме работна група с участието на синдикатите и прочие, изготвихме първия проект – който не беше прият, беше обсъден от платформата. Това е много важно, тъй като тази работна програма отчита интересите на всички от членовете на платформата. Без да се опитвам да ви представям прекалено розова картина, мисля, че сега бихме могли в голяма степен да сме удовлетворени от това, което правим. Двогодишната работна програма включва три оси, съвместни действия, подобряване на информираността, обмененето на опит. Това сме се умели да направим към момента. Едно от нещата, което трудно се измерва, но мисля, че има известен напредък по него. Се отнася до промените, които се осъществяват на национално равнище. Това вече се вижда от дейността на, прогр... на платформата. Тъй като има фрагментираност на информацията между отделните служби. Например, ИФ няма достъп до данъчната информация, която се събира от съответната служба в неговата страна. Това създава проблеми. Ако държавите членки могат да подобрят сътрудничеството си вътре в самата държава и държавите членки да възприемат един по-холистичен подход към това явление – въпреки, че трудно се измерват резултатите, мисля, че благодарение на работата на платформата сме постигнали известни резултати. И така, ще спра до тук, защото първо закъснях и изтекоха и петте минути, които ми дадохте. Да, беше интересно да се изслушат вашите изказвания, както това на господин Калдес и вашето господин Корел. Ще дам Искам да кажа, че господин Пирински е поканил представители от различни сектори в България, студенти, трудещи се и прочие, които са от Социалистическата партия. Сега искам да дам думата на господа Етерлинц от Европейската конфедерация на профсъюзите, за да говори по въпросите на декларирания труд. Първата ми работа беше като келнерка, когато бях студентка. Аз ходих в магазин, който беше пекарна, същевременно и, и а, кафене, където работих. Около 6.30 си вземах заплатата, слагах си ги в джоба и продължавах а, живота си като 16 годишно момиче. И сега а, разбирам, че това продължава да е проблем в много държави членки. Ние знаем, че съществува недеклариран труд. Знаем, че това е нещо съществуващо отдавна, познато ни е. Става дума тук да се обменят успешни примери за това как се справяме с тези проблеми. В Белгия има много добър пример от работата на инспекцията по труда. И сега е много по-трудно да се прилага такива форми на недеклариран труд страна на работодателите. Платформата дава възможност да се обменят успешни примери и да се извлекат полуки. Има много неща, свързани с недекларирания труд, които са прекалено софистицирани и се а, използват а, някои разпоредби в законодателството, които създават пречки пред работата на инспекциите по труда. И това е важно, когато обсъждаме а, какви нови органи в сферата на а, труда да бъдат а, създадени за да можем да видим по какъв начин трябва да не се допусне злоупотреба с съществуващото законодателство. Например, е, има случаи, при които работодателите отказват да предоставят информация на инспекциите по труда, позовавайки се на изискванията за защита на личните данни. Така че ние очакваме вашата подкрепа, за да се използват на практика съществуващите вече по-добри инструменти. Европейския стълб за социалните права ще се обсъди скоро в Готенбург. Ние настояваме за план за действие тези права да станат реалност. На първо място трябва да се създадат цели и правата да се спазват. Една от целите, за която настояваме, всички държави членки да имат по един инспектор по труда за всеки 10 000 работещи. Това е съгласно и нормите на Международната организация по труда. И в рамките на обсъждането на социалния стълб трябва да поставим краен срок, до кога да се изпълни тази цел от държавите членки. Трябва да видим а, по какъв начин ще се промени поведението на хората. А, независимо за какво престъпление става а, дума, а, да видим какви промени можем да очакваме в поведението на хората, когато те знаят, че могат да бъдат разкрити, независимо от типа престъпления, което са извършили – убийство или данъчна измама или каквото и да е то. Също предвижда се а, и при разглеждане на а, директива, която е свързана с онлайн платформите – ние трябва да сложим край на това непрекъснато объркване в платформите, които твърдят, че ние не сме работодатели, ние сме економика на споделянето и прочие. Затова директивата е един повод да се справим с този въпрос. Тъй като има доста проблеми, свързани с тези недекларирани платформи, които предлагат работа. Сега давам думата на следващия оратор, господин Трампе. Много ви благодаря. Изчетахме документа, който подготвя вашето заседание тук. И наистина този подготвителен документ показва, че има голям напредък в платформата. В същото време има и някои предизвикателства, които осложняват задачата пред нас. Това, което ще направя сега, е да ви разкажа, кои според нас са основните предизвикателства. Това е записано и във вашия документ, но аз пак искам да наблегна на тях – Става дума за това, че има много органи, които участват в борбата срещу недекларирания труд. Например, инспекторите по труда, инспекторите по здравословните безопасни условия на труд, данъчните органи, тези, които се занимават с социално осигуряване, онези, които се занимават с защита на данните. Това е на национално, на регионално, на местно, на европейско ниво, на всички нива. Също така и социалните партньори. Така че всички тези елементи трябва да работят заедно, а те не работят. Далечно сме от това да работят заедно. Основната задача е платформата да координира всички тези органи на властта, за да работят те съвместно. Нека ви дам пример. Наскоро проведахме много интересен семинар в платформата за е, економиката на сътрудничеството. Националните примери показаха, че данъчните органи са основният двигател на процеса там. Инспекторите по труда, другите, като че ли бяха изключени от процеса. Основно данъчните са тези, които движиха процеса. Каква е полуката? Имаме още един пример за това как трябва да съчетаваме различните органи, които да работят заедно. Както каза Естер Линч, защитата на данните, достъпа на различните органи до данни е изключително важен. Това е предизвикателство в много държави членки по различни причини. Смятам, че платформата трябва да направи така, че да преодолее тази липса на достъп. Спомена се от Естер, спомена се и от други, че платформата създава работна група по въпроса. Става дума отново за споделянето на данни и работа заедно. Това е изключително важно и трябва да анализираме как да го подобрим. И отново, за да настоя на това, което искам да кажа. Малко съжалявам, че се казва Европейски орган по труда, European Labour Authority, което като че ли а, извежда на преден плат инспекциите по труда, а не другите. А, затова за мен е изключително важно всички органи, които са свързани по някакъв начин с това, да работят заедно, а не само инспекциите по труда. Това е един от ключовете. Тук има много политици, извинявам се, че го казвам, до момента а, успяхме да удържим политиката да не влезе в платформата и това е много важно. Всички, разбира се, работим заедно, всички искаме да се борим с недекларирания труд. Има и нелоялна конкуренция, разбира се, защото има дружества, които декларират, до които не декларират. Нещата са сложни няма да може да решим проблема от днес за утре. Много години ще работим, за да го решим, но целта мисля, че е обща. И стига да можем да се придържаме към тази обща цел, напредък ще има. Ще кажа нещо оби... необичайно, а то е, че спирам преди да ми е изтекло времето. And... Uh, Благодаря. Да, това е тема от общ интерес, да. Сега ще дам думата на господин Пирински, който е докладчик, който започна тази дейност за това, всъщност виновника за това, че имаме платформа. Заповядайте. Благодаря, госпожо председател. Благодаря ви за тази възможност да се изкажа. Това, което искам да посоча е следното. Тук сме заедно с докладчиците в Сянка и това е едно колективно общо усилие между мен и тях. По разбираеми причини ще продължа на български. Да приветствам гостите от България, да им благодаря, че е, са тук след е, така, доста трудно пътуване, предполагам, от рано сутринта. Що се отнася до е, темата, няколко съвсем кратки е, бележки, тъй като Две минути са на разположение. Преди всичко от казаното, според мен няма съмнение, че създаването на платформата е нещо много полезно, защото имаше съмнение дали тя е необходима. Второто, че е, самото понятие е, недеклариран труд е наистина е, много, много аспектно. Има много аспекти, става все по-сложно – което говори, че е все по-нужно да се дискутира достатъчно експертно. Третия момент е платформата и това беше наше съзнателно желание под понятието да се справи с недекларирания труд включваше както, така се каже, наказване, санкциониране, така и окоръжаване за превръщането на недекларирания труд в деклариран. И тук само една реплика към Естер. Тя каза, че поведението се променя, ако е страх, че ще те накажат. Е, то може и да се промени, ако те насърчават да не правиш е, нещо нередно. Така че този позитивен момент бих искал да отбележа. Е, що се отнася до участниците в платформата – Както видяхме и тези четири експерти, които чухме, отразяват различните групи интереси на профсъюзите, на бизнеса, на държавните институции и, разбира се, с много важната роля на комисията. И това беше нашето разбиране, създавайки платформата, че тук има общност на интересите и трябва да се гради това да няма експлоатиран труд, да няма несправедлива конкуренция и да няма неизплатени дължими данъци и осигуровки. И е, последното, което бих казал, и то беше казано от всички, очевидно е, че платформата работи интензивно, очевидно е, че предизвикателството пред нея е да е, даде резултати на место, на практически е, в отделните страни членки, в отделните сектори, където е особено болезнен този въпрос. Това е което предстои е, на платформата. И бих предложил, госпожо председател, в заключение, <clears throat> ние да имаме текущ контакт с работата на платформата в лицето на ръководството на нашата комисия и разбира се, след една година да имаме вече отчетен втори етап – не забравяйки, че в мандата на платформата тя в крайна сметка е задължена да стигне до заключения, conclusions. Тези заключения да се превърнат в решения. И е много добре, че са създали работна група във връзка с тази нова служба по трудовите въпроси. И както спомена господинът от Бизнес Europe, може би тя трябва да бъде по въпросите на заетостта not a European labor authority, but a European employment authority. Over there. Thank you. Uh, и аз ви благодаря. Давам думата на госпожа Томчо. Беседо и леп. Добър ден. всем. Благодаря. Добър ден. Една година изтече, откакто господин Пирински с голямо търпение проведе всички преговори, които се проведоха за създаването на тази платформа. И днес сме тук, за да видим какви са резултатите и какво е постигнато. Господин Пирински каза, че в началото имало съмнения за платформата. Дали тя ще постигне резултатите, които се опитваме да постигнем, а то е намаляване на недекларирания труд. Гостите ни днес ясно заявиха, че тази платформа е постигнала целта си. Вярно е, обаче, че тя е създадена преди само година, така че е много трудно да, се стиг... да, да очакваме някакви огромни резултати. Сега, за нашата група един голям резултат би бил да имаме възможност а, да сравняваме случващото се днес с недекларирания труд, с това, което е съществувало в миналото и с това, което очакваме в бъдеще. Разликата между миналото и бъдещето трябва да е очевидна – и платформата е един от инструментите, които могат да ни помогнат да постигнем положителни резултати. Според мен, това е основния репер. Не броя заседания, не създаването на повече агенции, органи и така нататък. Даже се съмнявам дали тези агенции и органи ще бъдат полезни. На първо място трябва да постигнем конкретни резултати. Трябва да укрепим също и институциите, които вече съществуват, включително на национално ниво. Те съществуват точно за да се борят с най-декларирания труд. Би било погрешно веднага да се започне с създаването на нови институции. Нямаме достатъчно време днес да говоря по-дълго по въпроса, затова ще приключа до тук. Смятам, че сме постигнали добри резултати с тази платформа и също така смятам, че след година отново трябва да се видим, за да оценим положителните резултати до момента. Не знам дали гостите ще отговарят на въпроси днес, но ще се обърна към преждеговорившите гости, като ги помоля за положителен пример. Нещо, което е постигнала последната година тази платформа и може да бъде цитирано. Благодаря, госпожа Макинтайр. Благодаря. Трогнах се. Искам да поздравя Европейската комисия. Аз често не поздравявам Европейската комисия от сърце, но под ръководството на господин Пирински стигнахме до една платформа, която всички можем да подкрепим. Всички решително искаме да се справим с този тип труд и от гледна точка на експлуатирането на работещите чрез недеклариран труд, а и защото това пречи на законосообразната дейност на останалите търговски дружества и предприемачите. Тоест, това е въпрос, който не е свързан с политическа идеология. Напротив, целият политически спектър в парламента подкрепя тази инициатива. Това, което планираме, като че ли, в крайна сметка вече дава резултат. Аз лично исках да ограничим целите си. Чудесно е човек да е амбициозен, но от друга страна е добре да бъде и прагматичен. И мисля, че това е подход, който на мен поне ми приляга най-добре. Трябва да се съсредоточим върху изпълнението, върху обмен на добър опит, споделяне на познание, а не да създаваме някакъв стандартизиран подход. Ето тук имам известни съмнения за това какво би направил един такъв европейски орган по труда. 93% от е, онези, които са участвали в проучването, казват, че работата е добра или сравнително добра. Ако ще отговаряте на въпрос, исках да ви попитам дали в някои държави се казва, че са получили много, в други по-малко от тази платформа, така че какви са разликите между държавите членки в удовлетвореността им от платформата? Аз съм британка и винаги съм казвала, и това е записано в фактите на този лист пред мен, в Обединеното кралство по данни на ОИСР има 1,7% БВП, които са недеклариран труд или черна или сива економика. В някои държави това са 36% сива економика. тоест, в някои държави това е по-голям проблем, в други е по-малък проблем. Аз лично се гордея, че в кралството въведахме закона за съвременното робство. Това е първи закон по рода си в Европа и т.е. той дава възможност за преследване на такъв тип отношение към работещите, се, към работещите все едно с съвременни роби. Хубаво е, че може да се обясни това и посредством тази платформа. Така че нещата са задействани, нека да не ги променяме преди те да заработят така, както би трябвало и да видим какво може да се постигне. Тоест да не скачаме на следващото преди да оценим това, което имаме. Това е нещо много ценно и може да доведе до много положителни резултати. Благодаря, госпожа Тум. Благодаря, госпожо председател. Благодаря за интересните представяния. Трябва да кажа на групата отзад. Трябва да сте удовлетворени от вашия депутат. Той се справи отлично. По време на тези тежки дебати, аз лично поне съм била с впечатление, че нещата са безнадежни. Имаме принцип на субсидиарност so и е много трудно нещата да се задействат, но явно се задействаха и работят добре. Вчера написах един дълъг списък въпроси. Исках да попитам за сътрудничеството с данъчните власти, за социалното измерение на този проблем, тъй като той е тясно свързан с хората, които работят, а остават бедни, тъй като получават ниски доходи. Исках да попитам за пречки, които създават държавите членки, пречки от европейско законодателство, онлайн платформи. Обаче вие ми отговорихте. Това рядко се случва. След презентациите въпроси нямам, така че всичките ми въпроси получиха отговор, което е отлично. Нека кажа няколко общи думи. Това е едно добро начало. Програмата е много интересна през а, тези две години. Системата за мониторинг проверява удовлетвореността на участниците на платформата. Имаме полуки, има резултати и подкрепям колегата Романа Томс. Моля ви, споделете успехи. Ще бъде интересно да чуем за конкретни успехи. Важно е също така да има и външна оценка. Първите две години от работата на една платформа винаги са най-важните. Така могат да се е, установят грешките, проблемите. Сега за най-добрите практики или отличните практики. Може би е добре да погледнем да потърсим такива практики в трети страни, например държавите от източното партньорство. Нещата не стоят добре с недекларирания труд там, но може да ги включим в семинари. Би било полезно от тях да почерпим опит. Или пък Норвегия, Канада, трети страни изобщо, от които да почерпим опит, защото те ще има какво да ни дадат. Госпожа Конева не я виждам. Някой замества ли госпожа Конева? Бермейо? Лопес Бермейо, заповядайте. Е, gracias, президента. Благодаря, госпожо председател. Госпожа Конева не можа да присъства тази сутрин, но тя ми изпрати част от коментарите си. Благодаря, че сте тук. Темата е много интересна за нас. Интересно бе да чуем и вашите заключения. Смятаме, че работата на платформата е изключително важна. Знаем, че от година съществува тази платформа и че има отлично сътрудничество между държавите членки. Важно е това да бъде подчертано. Благодаря за вашата работа. За съжаление, остава още много, което трябва да се направи, за да се справим с недекларирания труд не са постигнати достатъчно резултати до момента. Няма намаляване на недекларирания труд. Даже в някои държави, имайки предвид прелагането на политиките за бюджетни съкрещения, има все повече недеклариран труд. Има и е, мнозина, които твърдат, че са самонаети, а не са. В Испания има много проблеми от този тип. Също така, данните, които се обявяват за недеклариран труд, не винаги са вярни. На някой се плаща под масата или под часово, а те работят повече, нямат права, условията на труд не са благоприятни и корпорациите, например, както виждате, не си плащат данъците достатъчно. Имаше много а, случаи и на избягване на данъчно облагане и на данъчни измами, така щото да не се платят данъците на тези корпорации. Те трябва да си плащат данъците. За съжаление, това не е така. Що се отнася до сухопътния транспорт, има доста фалшиви дружества, които се създават, за да се избегне данъчно облагане. Госпожа Линч каза нещо, с което съм съгласна. Имаме нужда от допълнително законодателство. Законодателство различно от това, което имаме. Благодарение на работата на платформата трябва да направим така, че условията на труд в Европейския съюз да са еднообразни и добри. И ако не можем да го постигнем посредством създаването на ясни правила, трябва да се борим с социалния дъмпинг. Трябва да се ратифицира конвенция 189 на Международната организация по труда, която създава конкретни стандарти, така щото борбата срещу всички тези феномени да бъде ясна. След година ще получим още един доклад, но ще имаме ли ефективни и ефикасни резултати? а, няма да постигнем целите си, ако не работим така. Сега не искам да нося лоши новини, но според нас е много важно да се борим с недекларирания труд и тази платформа е много важна и трябва да се предприемат мерки, така щото Съюза да използва всички инструменти, с които разполага, за да може работниците да работят в оптимални условия. Благодаря. Не виждам някой да представлява зелените в залата. Не виждам и представител на СПД в залата. А, има всъщност. Заповядайте. Извинявайте, не ви видях. Е, Благодаря, госпожо председател. Ние също 2015 година работихме заедно с докладчиците, заедно с господин Пирински, като докладчик по тази европейска платформа за борба с а, а, сивия труд, както го наричам аз. А, нужно е да има обмен на добри практики и това е, е трябва да може да се постигне посредством координирани усилия. Този тип труд засяга най-уязвимите работещи, и за това трябва да се погрижим. Имаме тук един е, двугодишен план, той е много амбициозен, но разбира се има и структурни проблеми. Първия проблем бих е, казал, че тази економика по принцип не е достатъчно ясна в различните държави членки. В моята страна, например, се говори за 21% сива економика, но както знаете, тъй като е сива, никой не знае колко е голяма. Имаме, разбира се, някакви данни, пак казвам, тези данни не са точни. А, трудно е всички държави членки постоянно да действат в тази посока, защото всяка една дейност или всяко едно действие в платформата на тази държава е, на всяка една държава е доброволно. Има оперативен план, той върви в правилната посока, например, обмен на служители, на инспекциите по труда, общо, общи курсове, обучение – има трансграничен план този тип недеклариран труд и затова Европейски съюз като цяло трябва да се бори с него. Програмата говори за обмен на данни. Аз съм напълно съгласна, че трябва да има пълен обмен на данни. Платформата прави някои проучвания, като например фиктивните дружества в Европа. Това е много интересно. От една година и половина работи тази платформа. Малко е рано, според мен, да правим равносметка за цялостната дейност. Казах го през 2015 също. Според мен е абсолютно задължително да се види дали средствата са похарчени така, че да са пропорционални на резултатите. Да, трябва да се налагат санкции, но трябва да има и културна промяна. И всички ние трябва да насърчаваме в своите страни такава промяна. Трябва да се борим срещу този труд с стимули, за да може човек да се чувства сигурен, когато работи е, декларирано и средствата, които получава да са достатъчни. Така че инструментите трябва да бъдат и такива, че да отговарят на условията в отделните държави членки, да се постигне висок резултат накрая. Благодаря. Мисте Доминик. Благодаря. Господин Доминик Мартан има думата. Merci, благодаря, госпожо председател. Очевидно е, че една платформа, която има за цел да противодейства на недекларирания труд, е нещо, което е наложително и искам да кажа браво на господин Пирински. Съвсем искрено тъй като този недеклариран труд намалява правата за пенсиониране, създава лоши условия на труд, води до нарушения на трудовото право и за предприятията това означава нелоялна конкуренция. През март 2017 комисията поиска да коментирате по директивата за легалната иммиграция, както и за нелегалната. Имате ли някакви резултати? Платформата също от тази среща през март трябваше да изготви и проучване, свързано с командироването на работници и, и свързано с предприятията, които са само почтенски котии, има ли напредък по този въпрос? Също имаше искания за 1 милион евро да бъдат заделени за противодействие на недекларирания труд. Набрани ли са проекти и ако са набрани, можете ли да ни представите списъка на подбраните проекти?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 Господин Хок, благодаря, госпожо председател. Недекларираният труд е наистина едно негативно измерение в много направления, също и от етическа гледна точка, не само от гледна точка на економиката. Аз ще се спра на проблемите на европейската младеж, защото там наистина се наблюдава една едно ниво от 21% на безработица и на лицата, които не се образоват, не са в някаква форма на трудова заетост, са най-засегнати. Става въпрос за няколко милиона млади хора, които са засегнати от това явление. Един млад човек би искал наистина да се възползва от една а, законова възможност да бъде а, зает но недекларираният труд е единствената възможност да получи заетост. Ето защо трябва да се справим с първопричините, които съществуват или да изготвим законодателни актове, които наистина да предвиждат мерки и по този начин да се обесърчат работодателите както в Италия е известно това явление бамбучиани. Според мен те се страхуват от съвременния пазар на труда, тази конкуренция, която съществува за намиране на работа, трудовия кодекс също не помага за разрешаването на този проблем. Ето защо, може би, те се страхуват да станат част от пазара на труда. И моят въпрос е насочен към представителите на платформата. Имате ли някаква идея, някакво предложение за бъдещо развитие на тези младежи, защото те са изправени пред риска от социално изключване? Може би възможността за обучение ще бъде възможност за справяне с този проблем. Имате ли някакви а, проблеми? А, представи. Благодаря. Благодаря, казва госпожа Юнгериус. Наистина чухме много а, доводи а, за функционирането на платформата. Жорди спомена няколко аспекта, така че благодаря и се присъединявам към колегите, които а, похвалиха платформата. Имам няколко въпроса с оглед на нещо, което не беше споменато във вашите изложения. И по-конкретно Работите ли по общо определение? Защото ако искате да се събират данни в рамките на Европа, може би ще бъде полезно да имаме общо определение, така че да измерваме напредъка в тази област. Ще съм ви благодарна да предоставите вашите виждания по този въпрос. Например, дали внедряването на една европейска карта за социално осигуряване ще помогне за оформянето на общо определение за недеклариран труд. Имате ли някакви идеи в тази насока? И на второ място, нещо по-конкретно по отношение на представителя на комисията. Знаем, че сега работите по един план за този европейски орган за труда. Какви са полуките, които извлякохте от първата година на функциониране на платформата в изготвянето на плановете и предложенията за този европейски орган по труда? И към останалите представители на платформата, на базата на този едногодишен опит имате ли някакви препоръки за компетенциите на този европейски орган по труда, което да ни помогне в начинанията ни за справяне с недекларираната заетост, недекларирания труд. Благодаря. И аз ви благодаря, казва председателката. Да, чухме въпроси от госпожа Юнгериус за полуките и общото определение. Бяха поставени и още въпроси. За да опростя нещата, ще дам думата директно на господин Карел и ще ви помоля да отговорите на поставените въпроси от името на всички представители на платформата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря и на вашата комисия за организиране на тази дискусия. Смятам, че приносът на парламента като съзаконодател е от основно значение за а, създаването на платформата. Аз ще се присъединя към всички, които поздравиха господин Пирински за решителността, която той демонстрира по време на нашите дискусии, защото в крайна сметка разполагаме с един много добър инструмент. Съгласен съм с много неща. Ще започна отново с казаното от господин Пирински той каза, че тук става въпрос за едно полиморфно явление, когато говорим за недекларирания труд и това изисква един холистичен подход. На второ място, и тук се спирам на някои изказвания, по-конкретно казаното от госпожа Томс, наистина трябва да измерим напредъка на платформата на базата на това, което наблюдаваме като явление за намаляване на недекларирания труд в Европейския съюз. Това не се свежда само до платформата. Платформата е инструмента, чието въздействие трябва да се разшири, но платформата сама по себе си не може да направи всичко. И това е пряко свързано и с казаното от Естер за санкциите. Те сами по себе си не са толкова важни, а те трябва да се разглеждат като елемент от целия пъзел. Ще се опитам да отговоря на някои от от въпросите. Госпожа Том се спомена на успехите. Аз ще спомена един партньорския преглед, който се извършва в рамките на платформата от страна на румънските инспекторати по труда. Министерството в Румъния се обърна към платформата да се изпратят експерти, за да се направи задълбочен анализ на работата на инспекторатите по труда, за да се види какво сработва и какво не. И смятам, че в Европейския съюз вече сме привикнали към този метод, но на национално ниво по този начин се отварят вратите към експерти от други страни. Тук имаше представители от Ирландия, Нидерландия и те по този начин имат възможност да разгледат един много подробен въпросник, без да се прикрива нищо, се очертават проблемите, които съществуват. И по този начин има възможност за дискусия с експертите за издаване на препоръки, за да се отбележи напредък. И смятам, че това си струва да се спомене. И също така се демонстрира и духа на платформата. Хората не са в платформата, за да отстояват националните си интереси, както се случва в много органи и институции. Тук различните институции от различни държави членки работят заедно, за да използват пълния потенциал на платформата. Това го очертавам като една добра практика. Госпожа Макентайр, в основни линии въпросът ви беше дали има печеливши и губещи, дали някой получава повече от друг. Според мен всеки получава това, което иска. Явлението е различно в различните държави членки, политиките са различни в различните държави членки, но чрез участието на хора като ИВ, които посещават държавите членки или Естер и Нилс, които работят с социалните партньори, на тази база всеки получава това, от което се нуждае. Така че не мога да кажа, че платформата е в по-голяма полза на някои държави членки или на някои сектори в повече, отколкото за други. Госпожа Тум постави конкретен въпрос. Не постави конкретен въпрос, защото ние бяхме отговорили предварително. По отношение на социалното измерение, трябва наистина да обмислим този въпрос, но трябва и да консолидираме резултатите до сега. Имаше конкретни въпроси и за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 а, смятам, че всичко това е публикувано на вебсайта на комисията. Всеки може да се запознае с тази информация. Ако има конкретни въпроси за конкретни проекти, ще отговоря с радост. Въпроса за легалната иммиграция, това беше част от консултацията, лансирана от комисията. Всеки път, когато правим проверка на приложимостта на законодателството. По отношение на компаниите Пощенски култури, кутии има семинар, организиран на 30 ноември. И така стигам до въпроса на госпожа Юнгевио за общото определение. А, мисля, че а, тук а, това беше засегнато и от а, докладчиците в Сянка и от господин Пирински. Работим в това направление в работната група по платформата и се надяваме, че през идната година ще има такова определение но трябва да подходим реалистично, не умерено, а реалистично. Евентуално можем да постигнем определен, общо определение. Не искам да предрешавам работата на работната група, но в крайна сметка определението към днешна дата е на национално ниво. Трябва да преценим как да усъвместим този общ подход с националното ниво. И накрая, какви са полуките от първата година на функциониране на платформата и как това може да помогне на отделните органи? Може би колегите ще се съгласят, е, че на последното заседание се съгласихме да има нарочно заседание, което ще ще бъде на 6 декември с много представители, 22 участника ще участват и по този начин през декември месец съвсем на време ще дадем възможност на комисията да реагира, като се представят не само индивидуални гледни точки, но и една обща представа. Смятам, че това е много важно и Ив го подчерта в изказването си, когато посочи, че наистина има удовлетвореност, но се очертават и някои недостатъци. Така че ще бъде важно за всички представители на платформата заедно да обсъдят каква е добавената стойност за работата на този европейски орган по труда и за за всички заинтересовани страни. Благодаря. Надявам се, че не съм отнел прекалено много време. Председателката, не мисля, че имаме време да чуем всички ви, но преди да дам за, заключителни думи думата на господин Пирински, но смятам, че трябва да чуем и социалните партньори, защото те са изключително важни що се отнася до това решенията да се превърнат в реалност. Госпожо Линче, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Разбирам ам, разочарованието на някои от представителите на Европейския парламент, защото наистина обстоятелствата са доста тежки, когато едно трудощо се лице е избравено пред избора. Нямам заетост или единствената възможност за заетост е да работя под фиктивна заетост или недеклариран труд. Разбирам вашата позиция, когато ние казваме, че платформата има успех, но смятам, че причината, поради която профсъюзите смятат, че платформата отбелязва успех, е защото и имаме място, на което да отразим слепите петна. Имаме накрая една възможност да говорим за фиктивната заетост сред авиопревозвачите. Да се включи този елемент в програмата на всички държави членки, една предупредителна аларма, ние следим отблизо този въпрос и можем да предоставим доказателства и сведения какво се случва. Освен това, това е и много добра реална възможност за държавите членки, които не оценяват ангажираността на два двете, двете страни на сектора. Да се чуят успешните истории от други части на Европа по отношение на платформа, да се посочи, че има един ценен принос от страна на профсъюзите. Е, това става все по-значимо, когато е, има е, сътрудничество с профсъюзите. Ние успяхме да проследим какви процедури и структури могат да бъдат внедрени, така че да се насърчи подобно нещо. И нещо, което обсъдихме и вчера на обяд, е свързано с една традиционна област на трудности, когато трансгранични служители, работници работят в селскостопанския сектор. И като част от програмите за насърчаване на грамотността, те те изискват предоставянето на информация за социалното осигуряване, информацията, която трябва да получите в договорите, които включва, включвате. И това е изключително важно, защото самите работодатели стават част от целия процес и а, нищо лошо не им се причинява. Напротив, това е нещо, което спомага за целия процес и се създава равнопоставеност за всички в Европа. Не казвам, че проблемът за фиктивната форма на а, самонаети лица ще се разреши по този начин, но трябва да имаме тази възможност за платформата, за да можем да установим слепите петна, да изготвим препоръки, за да се постигнат промени и в рамките на новия орган, ако има споразумение за набора от инструменти, за да се справим с съществуващите дефицити. Това ще допринесе за създаването на една по-добра Европа за всички ни. Благодаря, казва председателката. Господин Трампе, благодаря, ще бъда съвсем лаконичен. Смятам, че е много важно платформата да бъде място за споделяне на добри практики, но също така и опита, който сме натрупали, положителен и отрицателен. Мисля, че сме стигнали до този етап, защото платформата функционира именно по този начин и това трябва да продължи и за напред. В крайна сметка това е процес, който няма да приключи в рамките на една-две години. Това е текущ процес, защото непрекъснато има нови форми на недеклариран труд, аз съм от Дания. Имаме много добра а, система, която съществува а, и все пак имаме а, случай на недеклариран труд. Съжалявам, господин Пирински, вие сте от страна с повече случаи на недеклариран труд. Това е процес, който ще търпи развитие а, и платформата трябва да функционира години напред може би госпожа Линч не беше правилно разтълкувана. Много важни са законодателните актове, но трябва наистина да преминем към това а, компаниите, които се, за, са в сектора на недекларираната заетост да се насърчат да преминат към декларираната е изключително важно. И има такива примери, които посочват, че платформата дава таки, такова насърчаване и има такива трансформации. Благодаря. Това означава, че сега имаме време да чуем и господин Калдес, който е съпредседател на платформата. Чухте направените бележки и коментари. Заповядайте. Благодаря ви. Аз потвърждавам това, което казах и това, което чух подкрепя мнението ми. Намираме се в един процес, който ще се развива, който в средносрочна перспектива ще доведе до повече резултати. Сега ние обмисляме създаването на този нов орган, тъй като се установява, че има нещо, което липсва. Трябва да видим какви са пречките пред по-доброто сътрудничество между държавите членки, обмена на информация, и ние ще продължим да задълбочаваме работата ни в тази насока. Благодаря. Господин Пирински, вие получихте много похвали. Може ли да приключите? Боже председател, е, няма нужда да говоря дълго, защото мисля, че стана ясно че е, платформата, макар и за кратък период, е постигнала нещо много ценно. А то е, е едно взаимодействие, едно, е, един процес на наистина партньорско обсъждане на целият кръг проблеми, свързани с недекларирания труд, при това с обещанието, че от обсъждане се минава към набелязване на възможни съвместни действия и че тези действия вече стигат до отделните страни членки чрез отделни работни групи, като тази, която беше спомената за Румъния. Така че няма да повтарям онези констатации, които бяха направени, но съм изправен пред голямото предизвикателство да изразя благодарност на всички онези, които, както споменахте, е, намериха за уместно да е, говорят за мен и моите колеги, които е, преговаряхме за създаването на тази платформа. И мога да ви кажа, че това, което се отбелязва като дух на сътрудничество в платформата, струва ми се, че се зароди още в периода на преговарянето за самото решение за платформата, защото наистина имаше много съмнения в началото. В крайна сметка стигнахме до формула, която се оказва работеща и ми се струва, че това е много ценно. Така че още веднъж бих искал да благодаря на всички мои колеги е, съдокладчици. Но има една много важна е, част, госпожо председател, която до сега въобще не беше спомената – а това са е, висококомпетентните експерти от секретариатите. И бих искал да спомена секретарията и на нашата група, на Прогресивния алианс, алианс на социалистите и демократите. Няма да споменавам имена, защото сам почувствах, че като ти споменават името, това създава дискомфорт. Но наистина е, зад тези решение стои много упорита експертна работа на наистина хора, които отдадаха е, много време и умения. Благодаря ви, разбира се, на всички, които взеха участие в тази дискусия и също вярвам, че нашата комисия има много важна роля да осигури тази връзка между работата на платформата и вземането на практически решения, включително и на законодателни. Благодаря ви. Благодаря ви много за това, че взехте участие в тази дискусия. Ние ще се върнем на въпросите, които разисквахме днес. Разполагаме с още 2-3 минути преди да пристъпим към разискване последващата точка от дневния ни ред, тъй като трябва да изчакаме пристигането на господин Дизелблум. Той се очаква да дойде тук след няколко минути. Надявам се мнозина от вас да останат в залата, за да поставите въпроси на господин Диселбун, така че ще направим пауза от 3-4 минути.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 Приятели, подготвяме се за обмяна на мнение с господин Дейселблум. Надявам се, че вие също се подготвяте да заемете местата си, да се съсредоточите. Ще изчакаме още няколко минути. Okay, friends, then we start. Започваме. Искам да приветствам с добре дошъл господин Дейсел Блум. Ние сме водили много дискусии в нашата комисия относно положението в Гърция и не само там. Разговаряли сме с министъра на труда от Гърция, Говорили сме с представители на комисията, с представители на съвета на Европа, от Общата конфедерация на гръцките работници. Ние сме обсъждали въпросите, свързани с реформата на институциите, свързани с пазара на труда. Господин Диселблум, радваме се, че, радваме се, че сте тук, тъй като искаме да чуем вашето мнение вашият опит през тези години, които вече отминаха, да ни кажете какво е очакването за бъдещето, как ще се разреши положението в Гърция. Ние очакваме вашето изказване. Както виждате, тук не е представена цялата ни комисия но съм убедена от много, които не са тук, ще следят разискванията онлайн. Благодаря ви, че се отзовахте на поканата ни и ви давам думата за встъпително изказване. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, благодаря ви за поканата в Комисията по заедостта и социалните въпроси на Европейския парламент за обичайния ни диалог в рамките на диалога, който водим в рамките на ЕКОН и други комисии. Ще се спре на развитието на състоянието на труда. На 22 април аз е, информирах е, парламента за постигнатия напредък по програмата. До тогава бяха постигнати допълнителни успехи. Беше приключен е, през юни успешно втория преглед на програмата. Има доста впечатляващ списък на реформи, структурни реформи в финансовия сектор, в енергийния пазар, на пазара на труда. Еврогрупата изясни своя подход относно устойчивостта на страната преди да пристъпи към следващото тия транш от 8,5 милиарда. Има положително развитие, това подобри а, разбиранията а, на пазара относно Гърция. Ние сме умерено оптимистични за третия преглед и за останалата част от програмата. Аз ви казах няколко Искам да се спра на някои по-общи въпроси, преди да се спра на въпросите на пазара на труда и да кажа как държавите от еврозоната възнамеряват да подкрепят процеса на реформи в Гърция. От самото си начало фокуса върху програмата за Гърция беше да консолидира постигнатия успех през последните години и месеци за Гърция, за да може Гърция здраво да стъпи на краката си и за да има по-добро бъдеще, за което говорихте и вие, госпожо председател. И това е цел на всички ни. Една по-добра, едно по-добро бъдеще, което да има здрава основа. Ние а, знаем, а, че а, поставянето на нереалистични изисквания, както беше в началото на кризата, не води до добри резултати. Сега безработицата продължава да е висока, 21% и още по-висока при младите хора, но има спад, тенденция към наваляване. Ситуацията обаче остава неприемлива и изисква решителни действия. Подобряването на положението на пазара на труда и социалните условия като цяло са свързани с Разработването на дългосрочна стратегия за економически растеж е, тя се, страната се нуждае от един модел за растеж, който да подобри доверието на инвеститорите. Така ще може да се използва неизползваният до момента потенциал на гръцката економика и това ще доведе и създаване на повече работни места и растеж. За това работят Гърция и нейните партньори. Общата ни цел е да се създаде ребалансиране на економиката, което да благоприятства растежа и всички да могат да допринасят за по-стабилна среда. Недостатъчните ресурси трябва по-продуктивно да се използват. Относно социалната закрила, трябва да се обърне внимание на най развиемите слоеви на обществото. Това е нещо, по което работи, ще продължи да работи Гърция, тъй като системата е за социална закрила е доста фрагментирана и сложна. Сега нека да се спра на пазара на труда. През последните години в Гърция бяха реализирани редица реформи на пазара на труда. Оценката на въздействието от 2015 година показва, че кризата накара Гърция да подобри много аспекти на пазара на труда и да подобри капацитета си, държавата трябва да стане по-конкурентоспособна, по-гъвкава, по-добре да разпределя ресурсите, да преодолее дисбалансите, които са се натрупали. Но реформата на пазара на труда е доста деликатен въпрос, особено в контекста на все още крехкото възстановяване на економиката. Един от важните въпроси е спазването на социалните права на работещите. От друга страна, обаче, трябва да се запази гъвкавостта, трябва да се подобри относителната привлекателност на работната сила като фактор на производството. Не може също да се игнорира въпросите свързани с вътрешните и външни аспекти. Искам да се спра сега на няколко неща. Първо, беше прият план за действие с мерки за борба срещу недекларирания труд и за упростяване на законодателството в трудовата сфера. На второ място, на базата на препоръките на група независими експерти, включително от МОД, властите се съгласиха да се подобри съществуващата рамка в съответствие с най-добрите практики. Така се създават условия за модернизирана форма на колективно договаряне след успешно приключване на реформите. Това е изключително важно а, за а, Гърция. Също колективното освобождаване от работа а, и стачните действия. Тук а, също са предприяти законодателни мерки. Има съгласие в рамките на третия преглед да се приеме законодателство при стачките да са представени поне 50% от синдикатите. На трето място, активни политики на пазара на труда трябва да подобрят възможностите за намиране на работа на търсещите работа. Тези политики ще подкрепят фискалните експанзионистични мерки, които трябва да влязат в сила през 2019 година и ще се гарантира схемата за минимални доходи, която беше въведена в началото на тази година. Така стигам до решенията на Еврогрупата от 15 юни в подкрепа на растежа и доверието към гръцката економика. Първо се договорихме да намалим периода, през който целта от 3,5% първичен излишък в бюджета да бъде запазена. Периодът беше определен на 5 години след 2022 година. Това изисква Гърция да следва фискален модел, който да съответства на европейския. Това е над, е, но близо до 2% първичен излишък в бюджета. Еврогрупата потвърди също подхода си за устойчивостта на дълга, както беше определена през май 2016 година. Доста мерки в тази сфера вече се прилагат. Има също средносрочни и дългосрочни мерки, свързани с дълга, които ще бъдат разгледани след които са свързани с успешното приключване на програмата и прегледа за следващата година. Освен това, посочихме какви са средносрочните мерки по дълга относно Гърция. Еврогрупата не само се договори да подкрепи Гърция за подобряване достъпа и до пазара, за намаляване на дълговата тежест, но и за получаване на допълнителни траншове по линия на Международния валутен фонд. Решенията, които бяха взети до сега по програмата за Гърция, посочват, е, че гръцките вра... Е, зависи от това колко решими са гръцките власти в реализирането на реформите. Ние искаме да подкрепим е, Гърция, да проявим допълнителна солидарност. Необходима е допълнителна работа през едните месеци и години. Ние насърчаваме Гърция да работи по дългосрочна стратегия за растеж с подкрепата на европейските и международни партньори. Освен това, в ход, е, в напреднал етап се намира и третия преглед на програмата. Срещите, които течете в момента с гръцките а, е, власти, а, е, се осъществяват а, успешно и се надяваме да приключи прегледа до края на настоящата година. Това ще потвърди, че Гърция е на верния път успешно да излезе от програмата до средата на следващата година и да следва балансиран и траен растеж в бъдеще. Благодаря ви за встъпителното ви изказване. Най-напред ще дам думата на координаторите, започвайки с господин Бекер, който замества господин Каза. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. Уважаеми господин председател, като вице-координатор на ЕНП бих искал да подчертая значението на работата на Еврогрупата в консолидирането на економиката на Гърция и сърдечно поздравявам вашата работа. Вие виждаме първите резултати в положителното развитие в конкретни цифри по отделните критерии в цялостния пакет, който е заложен. Освен това, искам да подчертая, че в рамките на ЕНП правим оценка и на последиците на целия структурен пакет за гръцкото правителство и Смятаме, че се изпращат първите положителни сигнали, които приветстваме, но в бъдеще трябва да се наблегне на факта, че това не трябва да се променя. Точно напротив, трябва да има допълнителен импулс, който да се даде, защото трябва да по този начин трябва да постигнем целта и в дългосрочен план. Спирам се и на статуквото. И имате ли някаква допълнителна информация? На първо място, че економиката демонстрира растеж. В Еврогрупата каква е вашата преценка по отношение на това какво е положението в Гърция? А, наистина в какъв според вас какво е измерението на тези мерки? На второ място 0,6% трябва да бъде коригиращия фактор и каква е причината за това. На трето място до юли 2017 година Гърция вече присъства на финансовия пазар. Освен това, някои от показателите се увеличават два пъти. Как ще използва еврогрупата този потенциал? Освен това, Еврогрупата смята ли, че ефективно се прилагат мерките за справяне с безработицата в Гърция? Благодаря. You, Благодаря, господин Бекер. Давам думата сега на групата на социалистите и демократите, госпожа Юнгериус. Благодаря ви. Благодаря ви, че сте в нашата комисия да говорите по въпрос, който наблюдаваме отблизо. Не става дума само за това как се развива економиката в Гърция, как набира скорост, но и как могат да се внесат промени, за да се подобри положението на обикновените хора в Гърция и на онези от тях, които зависят, зависят от системата за а, социално подпомагане. Според нас искането за възстановяване на колективното трудово договаряне в Гърция ще бъде наш виш приоритет. Вие казахте, че след третият преглед на програмата ще се обмисли въвеждането на... ще се договори по-скоро модернизирана система на колективно трудово договаряне. Можете ли да ни кажете нещо повече по този въпрос? Нещата са различни от гледна точка на това дали сегашната система на договаряне отговаря на спазването на основните права и изискванията на МОД. Съветът на Европа счита, че реформата на пазара на труда не е законна. Тази реформа, е наложена от тройката, според нас показва, че има намаляване, намаляване на обхвата на колективното договаряне. Можете ли да ни кажете нещо повече какво точно става в системата, свързана с трудовото договаряне и дали това ще е в съответствие с изискванията на Съвета на Европа или на, и на МОД които посочиха проблеми след оценката на въздействието през 2015 година по програмата за Гърция. От групата на ЕКР госпожа Макинтайр не е тук. А, всъщност, вие сте в залата. Дори сте облечена в розово и как можах да не ви видя? You, Благодаря, госпожо председател. Не знае, че изведнъж съм станала невидима. Аз представлявам една държава, която не е част от еврозоната. Държава, която успя да намали нивата на безработица до рекордно ниски. Ние създаваме работни места вече от години. Тези работни места, поне три четвърти от тях, са на пълен работен ден. Това не са само работни места на частичен работен ден или нещо подобно. Искам да ви запитам по въпроса за създаването на работни места първо. Струва ми се, че най-важното е да се насочи вниманието върху уменията. Ние знаем, че в Европейския съюз има недостиг на умения в сферата, сферата на науката, технологиите, математическите науки. Необходимо е да бъдат обучени младите хора в тези сфери, така те ще имат повече шансове да се намерят работа така ще бъдат привлечени и допълнителни чуждестранни инвестиции. От гледна точка на заетостта, за мен представлява интерес какво прави Гърция да се концентрира върху създаването на работни места. Разбира се, и другото е важно да се а, противодейства на недекларирания труд. Според Гърция, дали тя извлича някакви ползи от работата на платформата за противодействие на недекларирания труд. Близо 20% от економическата дейност в Гърция е в сферата на Недекларираният труд, някои считат, че това е 40%, това е огромен процент. В моята страна това е 1,7%, т.е. има огромни възможности за намаляване на това явление. Не само да се преследват хората, които нарушават закона по същество, но за мен беше интересно да чуя по-рано направените тук изказвания, по какъв начин да се насърчат хората да легализират своята дейност, да бъдат част от законната економика. Какво е вашето виждане по тези въпроси? Господин Калве Шамбон има думата. Благодаря ви, госпожо председател. Добър ден, господин Диселблум. Искам да направя няколко коментара. Тук а, говорим за Гърция. Гърция имаше и предполагам, че все още а, има проблем с а, основни стопански структури, които могат а, да осигурят доброто функциониране на економиката, когато има трусове, след като се има предвид, че Гърция е част от еврозоната. Гърция трябва да има една истинска, добре функционираща данъчна система. Искам да разбера какво мислите по този въпрос. Предприяти са реформи, Имаше неща, които трябваше задължително да бъдат извършени. но а, трябва да се държа под око също и промените в социалната сфера. Считате ли, че гръцките власти помагат или създават пречки. Извинявам се, че ми звъни телефона. Считате ли, че гръцките власти улесняват а, реформите или създават пречки пред тях? Обедени ли са, че тези реформи са важни и необходими за страната? Това е първият ми въпрос. Вторият ми въпрос – Считам, че еврото има смисъл, ако всички заинтересовани вярват в него и ако създава повече свобода, повече просперитет, по-висока степен на закрила. И това трябва да е инструмент важен не само за банкерите, но и за благосъстоянието на гражданите ни и да допринася най-вече за благосъстоянието на хората и хората трябва да са убедени в смисъла от еврото. Вие някога направихте изказването, че в Гърция се харчат парите за жени и напитки. Ние трябва да създадем атмосфера, която да убеждава гражданите, че се струва да са в еврозоната. Работили си в тази посока. Благодаря, господин Папа Димулис. А, извинете. Господин Чунтис. Благодаря, госпожо председател. Господин Дайсен Блум. Не съм член на Европейската комисия, член съм на Европейския парламент. Ще ви задам няколко въпроса. От началото на меморандумите в Гърция тече диалог в публичния сектор за това, че европейските институции искат фискална дисциплина. И това е във времена, когато и МВФ присъстваше, и институциите имаха различни изисквания – Европейските институции приеха мерките за бюджетни съкръщения. Хартата за основните права прилага ли се към държави, които са в програмата? Защото получавам различни отговори. Господин Юнкер, Юнкер ми отговори с не. Съответния комисар също ми каза не. Още един въпрос. Що се отнася до колективното трудово договаряне? и масовите уволнения, съкръщения. Европейската комисия казва, че предложенията идват от гръцкото правителство. Така ли е? Вярно ли е? Με την ευκαιρία που σας είχα γνωρίσει στην Спомням си как работихме през предишния мандат. Тогава за първи път бяхте ръководител на еврозоната, еврогрупата, извинете. Бяхте горд, е, защото бяхте направили съответната банкова подстрижка за нашите вложители в Кипър. Смятате ли, че гърците трябва да бъдат наказвани, защото пилеят пари и са безотговорни? Смятате ли, че това са програми за солидарност и подкрепа на Гърция? Или бихте приели това, което прие и Оли Рен – че програмите просто искаха да послужат за патрица на европейските банки. Госпожа Кунева. Благодаря, госпожо председател. Господин Дайсенблум. Важно е да имаме представител на Еврогрупата пред нашата комисия. Политиките, за които говорим, изискват подкрепа от страна на институции и економически сили. Оценката на спазването, казвате, върви добре. Какво мислите обаче за социалните показатели? Напредъкът не може да се отчита само от Комисията по заетост и социални въпроси. Европейската конференция на профсъюзите е тук също се интересува от това, особено що се отнася до осреднените стойности на заплатите в Съюза. Заплащането в Гърция е много под приемливото ниво, което означава, че принуждавате хората да бъдат бедни. И възниква явлението лица, които са наети, но са бедни. Губим доверието на хората. Ако искаме да върнем доверието, трябва да инвестираме в достоинството на хората. Как ще се постигне това? Каква подкрепа ще се даде на Гърция, за да се справи с проблемите от кризата, нарастващата безработица и работата на така наречените мъдреци? Европейската комисия каза, че трябва да се приемат добри практики. И как бихте го изтълкували? Трябва ли да слушаме комитета на мъдреците, комитета на високо ниво? Има предложение за подобряване на безработицата, инвестициите в безработицата, особено в дългосрочно безработните, младите безработни. Тези е, инвестиции за подкрепа на тези хора не трябва да са част от общите изчисления. Това трябва да е част и от работата на министрите по заедостта. Председателя на комисията, съответните комисари заявиха това, но Еврогрупата не го приема. Защо не го приемате? Имате ли контрапредложение? И накрая, Надявам се Еврогропата да не заличи социалния стълб. Must... Благодаря. Ще дам думата на останалата част от ораторите, които са по местата си, като координатори. Много ви моля да бъдете кратки. Трябва да оставим време, за да изслушаме господин Дайсенблум. А не разполагаме с много до края на заседанието. Може ли да ни кажете, кой представлява групите, когато координаторите не присъстват? Нещо искате да допълните ли, госпожо Конева? Моля ви, бъдете кратка. Метафора си. Мисля, че имаше грешка в превода. Казвах, че групата на мадреците говорят за добра практика в Гърция. И наистина са потвърдили, че Гърция наистина прилага добри практики при реформите. Ето това каза този комитет. Let's hope that the Надявам се, преводът сега да е точен. Марко Валли, заповядайте. Благодаря, ще бъда бърз, както казахте. Замествам колегата Аджея от СПД. Реформите е, в страните от еврозоната. Знаем, че еврогрупата настояваше периферните страни, като Гърция, Португалия, Испания, Италия, да го направят и да наложат анализа си. Те казват, че растежът се дължи на реформите. Този растеж е доста болен растеж. Също се увеличи неравенството, централните банки, особено Европейската централна банка, постъпиха неправилно. Нямаше никакъв значителен, конкретен, осезаем ефект, имайки предвид всички пари, които се вляха в финансовата система. Заетостта, инфлацията в краткосрочен план, като още е много ниска. Така че, тъй като тези реформи бяха в периферни държави, кога еврозоната ще направи истински реформи, за да балансира вътрешните дисбаланси. Трябва например, страните от юга, като Италия и Гърция, да бъдат оценявани, имайки предвид и ниската себестойност на труда. Държави като Германия, Холандия имат други проблеми. Италия, Португалия, Испания. Кога ще има хубаво разделяне на дълга и еврооблигации? Ама смисъл постоянно да искате реформи от периферните държави, защото ще дойде политическа сила накрая и благодарение на подкрепата от хората ще дойде да изле... ще реши да излезе от еврозоната след следващата криза. Така че как тече този дебат в еврогрупата? Докъде се е стигнало? Тъй като трябва да почнем да говорим за реформи в Северна Европа. Благодаря. Господин Шунти се записан и след това Пападимулис. Нито един от вас не иска да каже нищо. Чудесно. И госпожа Регнер, заповядайте. Uh, uh, Благодаря. Аз съм австрийски социал-демократ. Два въпроса имам към вас, господин Дайселблом. Първо, основните права са си основни права правото на колективно трудоговаряне, на провеждане на стачки трябва да бъдат спазвани. И когато нещата вървят добре и когато имаме економически проблеми. Говорихте за модернизация на трудовото договаряне. Колективното. Какво означава това? Как трябва да изглежда? Това са основни права. Все пак. Втори въпрос. За уменията. Дебата за уменията в еврогрупата. Нужни са такива работни места, които да изискват специализирани, високо специализирани умения. Когато има малка светлина в края на тунела, какъв е резултата? В крайна сметка сега виждаме, че нещата не отговорят на реалността. Имаме все повече работни места, които имат с, с ниска производителност и не изискват висок ценз. Това ли ще е бъдещето в държави като Гърция? Така ли ще станат те конкурентни с тези работни места, които не изискват висок ценз? Така ли трябва да се развива съюзът? Интересно ми е, води ли се такъв дебат, как се дебатира по него, какво мисли Еврогрупата, действителността и желанията на Европейския съюз. Благодаря. Последен въпрос. Господин Рокфорд. Благодаря, ще бъда бърз. Господин Диселблум, ние сме политици, но трябва да съобразяваме с економическите реалности, както знаете сами. Аз съм скептично настроен, когато слушам да се казва, че в Гърция има конкретни резултати. Знаете, че прогнозите за растеж бяха намалени надолу и също при втория преглед имаше негативна оценка. Също казахте, че намалява безработицата. 20, между 23 на 21% и нещо. Мисля, че спада не е чак толкова забележителен има изтичане на мозъци от страната. Много квалифицирани млади хора напускат, има безработица, производителността на труда не е много висока. И това, което най-много ме безпокои обаче е, че много млади хора, добре образовани, които могат да бъдат лидери в е, економическата сфера, тъй като туризма и може да бъде от решение, сега напускат страната. Ако нямаме програми, които са по-стратегически насочени, по-силни, ще се озовем пред Гърция, където добре образовани млади хора няма никога да се върнат в страната. Какво ще се направи, за да се реши този проблем? Господин Пападимолис има въпрос. Последен. Δεν είχα σκοπό να πάρω λόγο. Благодаря. Не съм тук, за да задавам въпроси. Исках да изслушам господин Блум. Често водим дебати в Комисията по економически парични въпроси, както и в пленарната зала, както и в специалната работна група, създадена от Европейския парламент – където извършваме парламентарен контрол върху третата програма. Депутатите в тази зала зададаха въпроси. Имаме оценка за бъдеще. Прогнозите за гръцката економика показват, че след години рецесия и болезнени жертви на гръцкия народ сме се върнали на пътя на растежа. Говорим за 1,6% тази година, 2% 2018, за 2019 същия процент. Безработицата остава висока. Наскоро бе 27% или 21%. Не бива да забравяме обаче какво бе положението преди две години, когато в определени райони безработицата достигаше 55%. все повече заинтересовани страни, господин Дайсенблок, Европейската комисия и други, казват, че е много вероятно страната да излезе от меморандума през август 2018 година. Гръцкият народ плати много висока цена за последиците от слабата администрация или слабото управление години наред, които доведаха до дълга и дефицита – но бе приложено погрешно лечение, което доведе до огромна рецесия, обедняване на страната. Като че ли сега излизат първите зелени филизи, които са положително развитие. Виждаме положителни тенденции и показатели. Имали сме много спорове с вас, карали сме се яростно, но по-настоящем като че ли трябва всички да направим нещо на европейско ниво, кредиторите, институциите, гръцкото правителство. Това, което обаче трябва да се направи е ускоряване на третата оценка, за да може да се стигне до съгласие на служебно ниво през декември. И така, господин Дайсенбум, какво мислите по въпроса? Какво бихте казали? Така че, когато стигнем до 2018 година, да има постепенно извеждане от програмата на страната. На 15 юни отново бе изчислен дълга и мисля, че накрая ще можем да излезем от тази интензивна терапия на економическа подкрепа. Идеята е, че меморандум е единствения път напред за да можем да излезем от тази програма, да си изпълняваме задълженията, които са задължени на всички в еврозоната. Имаме, като че ли изоставаме с година-две. благодаря, господин Дайсенблум. Имате 20 минути. Really uh, answer uh, all those being too, uh, too... Моля ви да отговорите. Не ви притискам, но отговорете. Um, I, I thank... Uh, благодаря. Искам да благодаря на уважаемите депутати за зададените въпроси. Справо сте критични, справо сте скептични за работата, която се извършва. При все това, етапът вече е друг. Някои от вас казаха, че растежът за тази година бе ревизиран по посока надолу, но пак има голямо подобрение в сравнение с миналата година. Да, прогнозата на комисията бе доста по-оптимистична. Мисля, че 2,1% бе прогнозата. Сега се оказва, че ще бъдем близо до 1,6% тази година. Говоря за ръст. Предишната година обаче нямаше никакъв растеж. Така че има истинско подобрение. Безработицата е на недопустимо високи нива все още. Прав сте. За тази година е 21% прогнозната цифра, преди 4% бе 28%. Така че ето има подобрение и то съвсем реално. Стигнали ли сме там, където искаме? Не сме. Още много-много ни остава. Затова ангажирано работим с гръцкото правителство и трябва да бъдат похвалени за работата им за подобряване на стандарта на живот, възможностите, перспективата на гръцкия народ и младежите особено, където безработицата е ужасяваща. Господин Бекер пита за реформите и какъв е графика за реформите. Тоест, попитахте ме, може би, дали това са дългосрочни, дали ще се спази този график, дали няма да има промени. Ще дойде края на програмата през лятото до година със сигурност. Крайна сметка гръцкото правителство ще реши в рамките на споразуменията, които имаме в Паричния съюз, да продължи по този път. И що се отнася до фискална устойчивост, а и що се отнася до реформите, които председат, че са необходими за подобряване на пазара на труда допълнително, за допълнително подобряване на производителността, подобряване на образователните стандарти и така нататък. Август е края на програмата и това е основния момент. И тогава вече Гърция остава сама. Не само финансово, но и що се отнася до разписване на политики. Никаква гаранция няма, че реформите няма да бъдат преобърнати но се надявам до тогава растежа да е по-голям, да има подобрение и затова мотивацията да се продължи в тази посока да бъде достатъчно силна. Говорихте и за достъпа до пазара. Мисля, че не разбрах въпроса. Гърция излезе на паричните пазари преди няколко месеца. Сега ги изпробваме. през следните години няма да се налага на Гърция да излиза на паричните пазари, тъй като те сега имат голям първичен излишък, т.е. те са над целта, която е заложена, т.е. могат да разходват средства дори преди края на годината пари за социална политика. За съответните добавки към доходите на хората, наречени добавки от солидарност. Теглото на дълга вече е управляемо. Важно е да имат достъп до паричните пазари. Това е знак за доверие и ще им даде възможност да бъдат напълно финансово независими. Сега няма голяма нужда през едните години да стига до тези пазари, което е отлично. Мнозина от вас говориха за усилията за намаляване на безработицата. И това е част от програмата. Искаме подобряване на политиките на пазара на труда, да бъдат активирани такива за подобряване на професионалното обучение. Пак казвам, това е част от програмата. Има и техническо подпомагане, което цели засилването на активните мерки на пазара на труда, подкрепа от социалния фонд, както и нови паза, е, мерки на пазара на труда от активен характер. Това се прави с активното участие на Европейската комисия, както и други организации, за да се подкрепи Гърция тази посока. Това не привлича много внимание, защото положителните развития трудно привличат внимание. Цялото внимание е насочено към трудностите. Но ви уверявам, че изключително много работа се върши на там. А, имаше и въпрос за колективното трудово договаряне. А, напълно разбирам това, защото ние идваме от а, една и съща култура като представители на социалистите и демократите в Холандия, но трябва да призная, че системата за колективно трудово договаряне по нехоризонталният ефект от а, това направление беше замразен и това беше свързано с необходимостта да се коригира неимоверното увеличаване на заплащането преди кризата, което, разбира се, беше пагубно за конкурентоспособността на гръцката економика. Ако разгледаме тенденцията на увеличаване на заплатите в Гърция преди кризата, за много кратък период имаше неимоверно увеличаване, повече от всяка друга страна. Около 30% беше това увеличение а сега това е коригирано. И економическия и социалния ефект е доста отрицателен, но има корекция към годините преди кризата за устойчиво увеличаване на заплащането. Така че съм напълно съгласен с вас, че възстановяването на колективното трудово договаряне е приоритет и ще влезе в сила връзка с края на програмата, т.е. лятото следващата година. Това може да се възстанови. Когато говорим за модернизирана система, реално има само един елемент, а именно представителността на заинтересованите страни по отношение на колективното трудово договаряне. В Гърция има правило, че тези колективни възможности за трудово договаряне трябва да бъдат представителни. Но а, в момента няма такива случаи, т.е. работи се по сформирането на такава система, за да се съберат данни и за да се определи възможността за сключване на колективно трудово договаряне дали това изпълнява критерия за представителност и след това може да има по-широк хоризонтален обвързващ ефект. Така че това е елементът по който се работи и трябва да се внедри, когато става въпрос за модернизирана система. Това ни отвежда и до основния въпрос дали се прилагат основните права в тази програма тъй като програмата се води и наблюдава от Европейската комисия, смятам, че това трябва да бъде така. Не мисля, че може да се каже, че комисията не е имала ясна позиция по този въпрос, защото комисията е частично отговорна за организирането и провеждането и наблюдението на тази програма, където трябва да се гарантират основните права на гражданите. Но на лице е и ефектът от кризата. Необходими са корекции, за да се излезе от кризата и това се отрази и на обстоятелствата, при които живеят хората. Засегнах темата за уменията, участието на Комисията за техническото подпомагане и социалния фонд. Госпожа Макентайр се спря на темата за недекларирания труд. Нивото е много високо, това е реален проблем и това е пряко свързано с функционирането на институциите. Ако има наистина добре функционираща данъчна администрация, възможностите за недеклариран труд са по-малко. Разбира се, данъците са все още много високи в Гърция и в този процес на ребалансиране отчитаме високите данъци и може да има обратен ефект повече хора да избягват плащането на данъци. Но с течение на времето официалната економика трябва да бъде по-атрактивна и за работодатели, и за работници, и да се следват правилата и да се насърчават и работодателите, и работещите да работят в формалната, официалната економика. Господин Калвет Шамбон се спря на темата за сътрудничеството и по залагането на бариери от страна на различни институции. Засегнах темата за 2015 година, когато доверието към нас беше на най-низко ниво, но постигнахме ново споразумение и от тогава насам сътрудничеството е доста добро. Така че съм положително настроен по тази тема. Вторият преглед, според мен, отне много време което възпря економическото възстановяване. Положението в Гърция е следното. Институциите, програмите са доминиращ фактор, което се отразява и на доверието в гръцката економика. ако третият преглед протече плавно и се завърши до края на годината, това захранва доверието в Гърция, защото хората остават с впечатление, че нещо се случва и се отбелязва напредък. Ето защо съм толкова удовлетворен от градивната дискусия, която провеждаме с гръцкото правителство и фактът, че третият преглед протича толкова добре е важен фактор за постигане на растеж следващата година. Някой от вас каза, че прогнозата за растеж следващата година е 2%, но мисля, че е 2% и половина. Това трябва да се осъществи, но прогнозите са доста положителни. Спряхте се и на темата за ползите от еврото за гражданите. Имате право. И ако моите коментари изпращат отрицателен сигнал, съжалявам, че това е така, но смятам, че всички трябва да положат необходимите усилия да се спазват договореностите съгласно функциите. Солидарността е съпътствана с правила. Това е ключовото ми съобщение и послание. Това е много важно. Първите години от въвеждането на еврото бяха много добри, економиката процъфтяваше навсякъде. Това бяха първите 7 години. Сега е, претърпяхме много тежки 7 години. Надявам се, че ни очаква един по-устойчив климат и Европа ще се гледа по-положително от хората. One, uh, believe, Имаше и още един въпрос. Мисля, че господин Хунтис постави този въпрос. Дали предложенията, свързани с пенсионните планове, идват от гръцките власти? има споразумение, което е разви, разработено в тясно сътрудничество с институциите. През лятото на 2015 година това беше една от ключовите теми, когато обсъждахме третата програма. Аз участвах в някои от тези разговори. Наистина протичаше режим на преговори между заинтересованите страни. Тези предложения не бяха наложени само от една страна в тези преговори. Идеята беше пенсионната система да бъде устойчива и по начин, който да бъде приемлив за гърците. А, да, зададохте въпрос и за подстрижката в Гърция и какво е моето становище – да, Оли Рен заяви, че първата програма беше с цел подкрепа на банките. Трябва да се върнем назад. През първата фаза на кризата в нашите страни основният проблем беше банките. Банковата криза, финансовата криза – и разходвахме много пари на дънакопаците, според мен по погрешен начин, за да спасим банките. И хората, които критикуваха първите години на програмата в Гърция, заявиха, че средствата са насочени към спасяването на големите банки, наистина имаха основание да отправят тези критики. Банките бяха спасени навсякъде в Европа за сметка на дънакоплаците. Ето така спасихме банковия съюз. По-високи стандарти, по-добър надзор, а, рамка за оздравяване, създаване на фонд за оздравяване а, и създаване на нови принципи, нова рамка, ако банките претърпят загуби. Не бихме искали да изпаднем в подобна ситуация. Много от държавните дългове в голяма част от държавите са предизвикани от банковата криза в началото. Не бихме искали да позволим това да се случи отново. Then, um, there were questions about the... Имаше и още въпроси по отношение на експертната група и техните консултации и съвети, дали не трябва да се вслушваме в тях. Имат подобни съвети и препоръки по 11 теми. По някой от тях няма единодушна позиция на експертите. Трудно е да се следи следва тяхната позиция. За щастие по повечето има единодушие, по повечето се следва становището на експертната група. Една тема вече споменах по въпроса, който постави госпожа Юнгериус за това какво ще се случи в края на програмата постигнатия компромис между заложените първоначално цели по програмата и а, също така тяхната позиция по колективното трудово договаряне. В повечето теми се следват техните насоки, по някои от тях се работи в момента като част от третия преглед, който протича. И мисля, че голяма част от специфичните а, теми бяха отчетени, реформите бяха а, съгласувани и осъществени и те ще бъдат предмет на третия преглед. Така че а, се възползваме от становището на експертите. Поставихте въпроса дали съветът по заетост трябва да бъде информиран. Разбира се, основните цели покриват много богата гама от теми. В обществото в страната. Те се обсъждат с институциите, основно с участието на комисията и на МВФ. Към еврогрупата се обръщат с договорен пакет между институциите и съответната страна. Смятаме, че това е необходимо, за да се възстанови страната и да си стъпи на краката. Ние в рамките на Еврогрупата взимаме решение дали на базата на тази програма и това споразумение ще отпуснем финансови средства за страната в рамките на различните програми. Не се предвижда участие на останалите съвети. Ако това е необходимо, те могат да бъдат включени, но оформянето на програмата е съвместна дейност между институциите и страната и това дава възможност и а, увереност на финансовите министри да предоставят необходимото финансиране. По този начин протичат работата. Um, Mr. Valle uh, talked about Господин Вале постави въпроса кога ще бъдат прокарани реалните реформи по реалните проблеми по отношение на дисбаланса. Да, смятам, че реформи са необходими в тази насока на макро ниво в еврозоната, но Смятам също така, че трябва да има и основополагащи реформи в отделните страни. Не само в страните, включени в програмата, не само в части от еврозоната, във всички страни. По-конкретно, ако искате да се коригират дисбалансите по текущите сметки, или пък излишъкът, който съществува в някои страни, това ще изисква реформи в съответната страна. Ще изисква и по-високи заплати в тези страни, което подкрепям в пълна степен. В Холандия, в Германия трябва да има такова увеличение, но това също така означава и инвестиции в инфраструктурата, образованието, изследователската дейност – и смятам, че това ще може да се справи с този проблем. Трябва да се свърши повече работа на индивидуално ниво, трябват повече дискусии в рамките на еврогрупата и през последните пет години като председател на Еврогрупата се поставя голям акцент върху данъчните политики, но се поставя и акцент върху а, бъдещето на економически и паричен съюз, все повече работим върху банковия съюз, което е реформа на еврозоната. Това трябва да се завърши, включително и ИДИС за създаване на баланс между разликите, които съществуват между отделните държави членки, така че подобни реформи на ниво еврозоната трябва да продължат не за сметка на националните реформи, а в допълнение към тях. Вече засегнах темата за основните права, темата за колективното трудово договаряне. Не си отбелязах името, моля да ме извините но изразихте тревога за качеството на работните места да, и каква е перспективата за Гърция и ниско квалифицираните работни места. Не смятам, че имате основание за тревога. Ключовият въпрос за Гърция в момента е възстановяване на доверието в страната като цяло, в економиката, но също така и в административната, правната система така че да се върнат все повече инвестиции към страната. Сигурен съм, че тези инвестиции ще започнат и това ще изисква и по-актуални, осъвременени съмнения. Основният фактор за тези висококачествени работни места е свързан не само с качеството и количеството по отношение на привличането на инвестиции. Това се случва, защото виждаме, че външните инвестиции – се увеличават посока Гърция и ключовият фактор отново тук е доверието и стабилността. Засегнах вече темата за прогнозите за растеж и накрая господин Пападимулис отбеляза, че много често обсъждаме Гърция, тема по която често имаме различни мнения, но според мен в момента прогнозите са по оптимистични. Ако продължи по конструктивния подход, ще видим промени в, както в Гърция, така и извън страната. Третият преглед Доколкото разбирам, дори и днес от страна на институциите нещата протичат много добре. Има много предварителни действия. Знаете каква е терминологията и какъв е езика, който се използва. Необходими са такива действия, но има и ангажимент от страна на гръцкото правителство но така или иначе в началото на следващата година трябва да се дадат нови възможности за гръцкото правителство, за да започна дискусиите и за дълга. Може би си спомняте, че част от последното споразумение за дълга е залагането на механизъм, за да има възможност за освобождаване от дълга, за да има по-високи възможности за резултати в Гърция така да се даде възможност за а, туширане на допълнителни шокове или пък непостигане на резултатите. Тоест, изисква се работа по този механизъм, което ще бъде много важно за следващото десетилетие и тази работа ще започне в началото на следващата година. И така, в доста положителна атмосфера ще се придвижим към края на програмата. Благодаря ви много. От дълго време очаквахме тази дискусия в нашата комисия в Европейския парламент. Радваме се, че бяхте с нас днес. И тъй като това е комисията по заетост и социални въпроси, трябва да отбележа, че вие бяхте много ваш, а, важен гост за нашата програма. Благодаря, че ни слушахте, благодаря, че се опитахте да отговорите на нашите въпроси и се надявам, че ще ни посетите отново преди провеждането на европейските избори и ще ни представите повече резултати Надявам се, че ще изслушате отново нашите критични въпроси, но ние винаги се вслушваме и в добрите резултати, които ни представяте. Много ви благодаря. Следващото заседание ще се проведе на 21 ноември от 9 до 12.30. Що се отнася до координаторите, Същата е датата и за координаторите, но след обяд. Благодаря ви за тази дълга и ползотворна а, дискусия на нашата комисия. Благодаря.